Muy buenos días. Добър ден, уважаеми колеги, госпожи и господа. Нека да пристъпим към публичното изслушване. Първо, бих искала от името на председателството, на председателя на комисията за промишленост и изследователска дейност, госпожа Сартори да предам нейните поздрави от нейно име, от името на госпожа Сартори, по повод инициативата един от нас, One of Us. Знаете, че това е втората европейска гражданска инициатива, в която се обслужва, обсъжда в парламента след Лисабонския договор. Искам да кажа, че парламентарната комисия ИТРЕ се радва, че заедно с Комисията за развитие и правната комисия както е комисията за петиции, имаме възможност да организираме това изслушване подписалите инициативата ще имат възможност да изложат своята позиция и да влязат диалог с европейските депутати. Като начало позволете да поздравя представители на тази инициатива, особено нейния председател господин, господин Грегор Пупинг който е, е, настанен от лявата ми страна. Бих искала да кажа, че усилията за събиране на милион и 700 хиляди подписа според нас е изключително важна инициатива. Тази инициатива се отнася до регламента за Хоризонт 2020, както и за регламента за инструмента за финансиране. Благодаря на еврокомисарите госпожа Куин и госпожин Пибалкс за това, че днес са пред пред нас. Ще чуем от първа ръка мнението на комисията по тези въпроси. Днешното обсъждане ще бъде изключително важно за комисията, така че тя да бъде в състояние да реагира на тази инициатива. Отговорът е, ще отразява отговорното мнение на комисията, която винаги е застъпвала подобна позиция. Бих искал да кажа, че на 28 май, май е предвидено да очакваме реакция от комисията. Днес очакваме, е, днес приветстваме 200 гости в залата, мнозина ни следят по интернет. Казвам добре, сърдечно, добре дошли на всички. Първо, бих искала да кажа още няколко неща за това как ще протече нашето изслушване. Казах вече, три парламентарни комисии. Комисията по петиции организираха това изслушване и сега искам да споделя с вас някои промени по програмата която бе съгласувана с всички е, членове и участващи в заседанието е, комисии. Първо изменение. Веднага след мен ще вземе думата господин Пупин, като представител на гражданското сдружение, той ще ни представи инициативата един от нас. След това много своевременно ми подсказват, виждам след това госпожа Кастекс, която току-що влиза. Знам, че тя беше се забавила заради задръстване, но така или иначе тя е тук. След това ще й дадем думата като председа, заместник председател на Комисията по правни въпроси. След това господин Кешман от Комисията по развитие и след това господин Яр от комисията по петициите. Всеки от е, тях ще може да направи встъпително изказване. След това е, госпожа е, еврокомисар Куин и господин еврокомисар Пибалкс ще имат думата, след което ще пристъпим към самата дискусия като дискусията ще бъде структурирана в две части. Първо ще говорим за финансиране на изследователската дейност, а във втората е, част ще посветим на помощта за развитие, оказвана от Европейския съюз. Предвиждаме следния ход. Първо ще чуем за 10 минути господин Пупинг за общо изказване, след това ще има кратки 4-минутни изказвания от страна на съответните парламентарни комисии е, ще последва дискусия, в която гражданите ще могат да, да влязат диалог с евродепутатите и след това комисията. Всеки евродепутат има на разположение две минути за поставяне на въпроси. Изрично ви моля, придържайте се към регламента и към темата за, съответния сегмент от заседанието. След това гражданското Сдружение има възможност за 10, ще има възможност за 10 минути да отговори на въпросите. Искам да кажа, е, че във всяка част от заседанието сред нас ще има високопоставени представители на Европейската комисия с възможност да отговорят на въпроси на евродепутатите и да споделят различни, различна информация за работата на комисията. И така, да пристъпим без бавене към първата част. Първо ще дам думата, както казах, на господин Попинг. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, за топлия прием, който ни оказвате и за встъпителните думи. Благодаря на Европейския парламент за това, че редовно изслушвате такива, организирате такива изслушване. Благодаря за многобройното преслушване. Изслушване благодаря и за на унези, които следят нашия дебат по интернет. За нас това е важен ден в двояк смисъл. Преди всичко, защото днес 2 е, е, милиона евро, близо 2 милиона европейски граждани и свидетелстват публично е, пред европейските институции за прояви на, за хум, хуманен живот, за а, достоен живот на всички граждани. Това е трудно за някои свидетелство, но е важно това да бъде изречено и чуто. Именно за това днес сме пред вас. И второто съображение, втория мотив, поради който тази ден е важен – за, демократичната легитимност на самите европейски институции. Известно е, че европейските институции а, понякога не се радват на демократичната легитимност, която биха искали и не се радват на доверие сред европейските граждани в необходимата степен. За нас Днес инициативата не завършва. Ние, ние сме, не сме събрали близо 2 милиона подписи, просто за да организираме едно, една среща, която вчера премина чудесно в Европейската комисия. Наистина сме много доволни. Или просто да организираме изслушване в Европейския парламент. Изслушването в парламента не е първото. От години се провеждат такива изслушвания пред пълни зали. Не е, необходимо да се, не, не е било необходимо да събираме подписи за тази цел, така че това не е безпредседентен случай но ние очуваме, че парламента и съвета на Европейския съд ще обсъдят пред следващия мандат нашето законодателно предложение. И очакваме от комисията, която вече потвърди, която вече потвърди, е, че нашето, нашата инициатива отговаря е, на договор за Европейския съюз и основните права, че комисията няма да създаде лични или политически пречки за приемане на тази инициатива и че е готова да сподели инициативата с гражданите под е, е, това би означавало да се откаже от договорите. Става дума за изключителната важност на тази инициатива, тъй като се открива една политическа възможност е, за тази инициатива, която бе скрепена с подписването на подписи. И за това ще кажа в пряк текст на парламента. Очакваме от вас пълна подкрепа, за да се постигне резултат е, за и зелена светлина за европейската инициатива на гражданите, защото не бива да се крием зад други институции. Нуждаем се и от подкрепата на парламента, за да се постигне пълен резултат за осъществяване на желания механизъм. И така. Имам честа да се обърна към вас като представител на Организационния комитет на инициативата на гражданите. Един от нас, която днес е една инициатива получила най-широка подкрепа в цяла Европа. Инициативата е един от нас пул бе подкрепена с близо 2 милиона подписи, която я е прави уникална до този момент и най-крупната петиция в историята на Европейския съюз. Нашето е, искане се отнася до е, правомощията на съюза и съвместимостта с основните права и човешките права. Това вече бе потвърдено от Европейската комисия в предварителния преглед преди регистрацията на инициативата. И така, Инициативата отговаря на всички необходими изисквания, за да се стигне до законодателно предложение, което след изборите да бъде обсъдено в новия европей... новоизбрания Европейски парламент и съвет. Целта на днешното изслушване не е да предопределим резултата от политическия дебат, който ще започне от тук а по-скоро да получим възможност на нас, представителите на 2 милиона граждани, подробно да ви изложим нашите искания. Нашето искане е просто и ясно. Става дума за европейското законодателство, което е конкретно и е в полза за всички респект към живота и достоинството във всички форми. Затова ние искаме да се включи етична клауза в Европейския регламент, който излишно изключва финанс... европейското финансиране за всички дейности, кои които са свързани с разрушаването на човешкия живот. Тази етична клауза от общо значение се отнася по-специално до финансирането на биотехнологиите, свързани с а, унищожаване на човешки ембриони и свързани с това изследване. Инициативата изисква в европейското законодателство да се въведе следния принцип. По никакъв европейски фонд не бива да се използва за дейности, свързани с разрушаване на човешки ембриони и използването им за такива цели. Защо искаме това? Защото всички човешки ембриони са едни от нас. Това е посланието на близо 2 милиона европейски граждани, за което имаме отговорността и честа да споделим пред вас. Това послание може би е, трудно за, за някои, е, трудно възприемливо, е, трудно за приемане от някои, е, но това е един е свързано с борбата с нашия егоизъм. Да, се, да бъдат премахнати нежеланите деца, да се използват човешки ембриони за нуждите на индустрията, да се регулира демографското развитие в бедните страни и да налагаме нашия стил на живота. Това са правомощия, които искаме да бъдат отменени именно за, в духа на зачитане на човешкия живот и човешкото достоинство. Да, нашата инициатива предполага, се, е насочена против всички, които разрушават човешкия живот. И това е публично свидетелство за, в израз на съзнанието на милиони европейци, които зачитат правото на съществуване на всяко човешко същество от зачатието му. И зато, защото ние знаем, че има лица, и организации, които присъстват и тук, са категорично против. Знаем, че тези организации, е, които финансират изследвания за човешки ембриони, са много по-мощни от нас, поне привидно. Е, е, кого представляват те? Става дума за финансови интереси, на транснационални лобита, които се ръководят от мълцинствени идеологически интереси. А докато ние, гражданите, не разполагаме с такива, с толкова много средства и толкова много власт. И за това именно затова ние смятаме, че нашата инициатива е подкрепена от много хора, които ни подкрепиха, на които искам да благодаря и е огромен, и е също така от огромен брой европейски граждани, на които благодаря. Подкрепата е най-широката за европейска петиция до сега. Сред този, е, това множество от хора всички действат доброволно. Никой не е ръководен от финансов интерес и ние реагираме, защото се вслушахме в гласа на съвестта си, която ни казват че живота на всяко живо същество започва от момента на зачатието. И следователно всеки човешки ембрион е живо същество, което заслужава нашето уважение. Основната причина за това уважение е съвсем простичка човекът е нещо повече от вещ или животно. Всички човешки същества имат съзнание могат да различават доброто и вярно и правилното. За това се обръщаме към нашата съвест и за това не искаме нито един европейски фонд да бъде използван за финансиране на дейности, свързани с разрушаване на ембриони и унищожаване на живота. За да възприемем друго мнение, трябва да тръгнем от позицията, че човешкото същество не е нищо повече от животно. За това ние искаме изначално зачитане на човешкия живот. Два милиона европейци изискват от европейските институти да преразгледат нивото на тази ценност, да направят стъпка по пътя на хуманността. А това предполага да осъзнаем, че едно човешко същество е човешко същество от момента на зачатието, така че той има право на естествени права и заслужава подкрепа и защита в своята уязвимост от цялото общество. Не можем да се крием зад невежеството, за да затваряме очи пред убийството и унищожаването на човешки ембриони. Днес знаем, че и самата наука го казва, че целият човешки живот е непрекъснат континуум от зачатието до смъртта затова ние искаме тази човешка личност да бъде възприемана в цялата си уникалност. Разрушаването на човешки ембриони поставя начало на една политика, която ние никога не сме приемали. И всеки, който се вслуша в съвестта си, а това са милиони хора, ще се обяви против нея. За това Европейските граждани все по-ясно осъзнават уважението, което заслужава човешкия живот и работи, се работи от доста години за еволюция в законодателната област и в Европа, и в Америка. Европа, която твърди, че се гради върху стойности и ценности, зачитащи човешкия живот, трябва да се съобрази с това. И за това поставяме нашето искане, което не е неизпълнимо и е много разумно, но предполага да не се ръководим единствено от финансови интереси в своите дейности. Дължимото уважение към човешкия живот от самото зачатие, широко прието в европейското и международното право. Европейския регламент, който не позволява разрушаване на човешки ембриони и директивата за биотехнологиите в този смисъл проявяват една или друга форма на съгласие за това, че ембрионите са също човешка личност. Така че развитието в сферата на биотехнологиите е обсъждане и в Европейския парламент. Има и препоръка от европейските институции в смисъл, че чу, чу, ембрионите и човешките, човешките ембриони трябва да се ползват в пълна мяра от зачитането на човешката личност. И изискваме от европейските институции последователност да зачитат е, достоинството на човешкия живот от самото му е, зачатие. Затова нашата инициатива не се гради само на основни морални ценности, зачитане на живота и достоинството, но и на социални, правни и научни основания. Научните мотиви сочат, че и е, отдавна вече не се работи само с е, стволовите клетки. социалният мотив е който казва, че е, не бива да се посяга на здравето на майката и правните мотиви, е, която говори за непоследователност в прилагането на европейското законодателство. Трябваше да измине цял век, за да се откажем от робството. Това се отнася за човечеството. За да признаем всички човешки същества са наши, равни нам, че другите са като нас още в времето, в която се налагат полит... имаш, е, има политически, економически и финансови интереси, които се противопоставят на отменянето на робството. Днес сме в сходно положение и слушаме същите аргументи, утилитаристски аргументи, които говорят колко е важно за економиката, за използване на човешки същества, които не били истински човешки същества и следователно не могат да бъдат третирани равнопоставено с нас. И в, в, въпреки че в крайна сметка се оказва, че отмената на робството води до модернизация на селското стопанство, все пак нека не забравяме, че това може да се приложи по отношение за, в нашия случай, защото науката ще търси нови пътища за стигане до стволови клетки. За утре ще бъдем свидетели на голям напредък на човечеството. Ако Европа в, в, в, не, вместо да финансира и насърчава такива дейности, насочи вниманието си а, към каузи и политики, които да подпомагат майчинството. Това няма, няма чрез финансиране на абортите да подобрим положението на майките. Напротив, ако Европа иска да направи нещо за майките в бедните страни, трябва да подобри хигиената, инфра... медицинската инфраструктура, обучението на персонала, защото именно оттам идва смъртността след майките. Това трябва да бъде един приоритет, защото абортите дори в индустриалните държави е не е важна причина за смъртността сред майките. Защото страните, които ограничават абортите, имат най-низка смъртност сред майките. Чили, Ирландия, Полша доказват това. Под прикритието на борбата с смъртността сред майките, целта на политиката на сексуалното здраве и възпроизводството е да се промени в дълбочина с обществото в страните, които в момента се развивате като намали ръждаемостта в тях. Ни повече, ни по-малко. Това води до е, износ на е, уж по-добри западни модели на регулиране на ръждаемостта в тези страни. Ако тази, тази политика а тази политика води до разбиване на семейството, основната клетка на обществото. Чрез колонизма Западът вече немалко е нарушил социалния баланс на тези народи. С настоящата политика Европа желая ли да продължи да отслабва семейството като ядро на тези народи? Това ли е европейската помощ за развитие? Тук също ние изискваме от европейските институции да направят нещо повече, да откажат финансиране и да подпомагат дейността в една политика, посветена на развитие, която зачита тези общества и зачита човешкия живот дали става дума за изследванията, за промишлеността или за развитието. Никакъв истински напредък не може да се опира на отхвърлянето, раз, е, разрушаването и експлоатацията на човека от самото начало на неговото развитие като личност. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Пупинг. Muchas gracias, señor Pupik, por expresar con tanta claridad. Благодаря, господин Попинг, за това, че толкова ясно изложихте съдържанието на тази инициатива. Сега обаче трябва да помоля настоятелно следващите оратори. Muchas gracias. A partir de ahora voy a pedir a los Председателят, наистина сега искам да помоля още веднъж всички оратори Искам да кажа, че нямаме време. И ако е, изпусна графика на програмата, няма да бъда добър модератор, поради което ви моля най-настоятелно да спазвате регламента. Имате 3 минути време. <clears throat> Давам думата първо на госпожа Кастекс, тя е заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Е, ние като членове на Европейския парламент сме в е, позиция на е, хора, които трябва да приемат представителите на тази гражданска инициатива. Е, последната седмица имахме е, други задачи преди е, пленарната седмица, която ще се проведе следващата седмица, така че наистина трябваше да пазим срока за провеждане на това изслушване. Добър ден на всички колеги от висотата на тази инициатива и на Европейската комисия. Вие видяхте, че комплексността на темата изисква включване на три парламентарни комисии – Комисията по индустрия и следователска дейност и енергетика, Комисията по развитие и Комисията по правни въпроси. Е, и аз съм нейн представител днес е, като нейн заместник-председател. Комисията по петициите също е включена. Аз искам съвсем накратко да ви обясня каква е ролята на Комисията по правни въпроси, защо сме представени в рамките на това изслушване. Съгласно правилника на Европейския парламент, Комисията по правни въпроси има правомощия във връзка с няколко теми. Първо, Комисията по правни въпроси проучва правното основание на Европейския европейските правни актове, регламенти и директиви и е, след това е, нашата комисия по правни въпроси е компетентна в е, областта на правото върху интелектуална собственост и също така сме компетентни в сферата на етичните въпроси, свързани с новите технологии. Аз Искам да премина към въпросите, свързани с тази инициатива. По отношение на правното основание трябва да бъде съвсем ясно, че е, директивите е, се базират на основните договори. Моя въпрос ще бъде е, свързан с принципа за последователност и който включва също така някои промени в основните договори по отношение на въпросите, свързани с правото върху интелектуална собственост, ние сме извършвали законодателна дейност във връзка с европейския патент и в рамките на този мандат е, ние препотвърдихме принципа за а, е, изключване от патентоване и по-специално заявихме, че а, е, животът не подлежи на патентоване. Това, което мога да посоча е, че а, не може да има патент, който а, м, включва а, м, е, търговски е, елементи, свързани с е, изследователска дейност с живи същества. Това обаче не означава, че подобни изследвания са невъзможни. След това искам да кажа нещо във връзка с въпросите свързани с етиката. Ние в нашата комисия гласувахме е, няколко становища, които са свързани с е, директивата за а, е, качеството на а, безопасност на човешки органи, свързани за, предназначени за трансплантация. Това също е много важен напредък, който сме отбелязали и не може да се каже, че съществува забрана това да се урежда в европейско законодателство. Аз няма да цитирам всички актове. Ние сме много чувствителни, насочваме вниманието си към тази гражданска инициатива и за нас е удоволствие да бъдем а, нейни домакини разбира се, ролята ни ще се ограничава в рамките на нашите правомощия като комисия и в рамките на правомощията на е, парламента като цяло. Председателката, е, благодаря госпожо Кастекс. Господин Кашман има сега думата. Той е, е представител на Комисията по развитие. Моля. Благодаря, госпожо председател. Представлявам Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, която винаги е обръщала поглед към тези, които се нуждаят от помощ. Винаги сме следили много внимателно работата на Европейската комисия и начина по който се осъществява хуманитарната помощ. Нашата дейност е насочена към развитие към развитие на регионите не само в Европа, но развитие на регионите в съседните континенти. Много важно е да запазим живота, да запазим живота от момента на зачеването и да обявим за неприкосновен човешкият ембрион – това е свързано с основната цел на нашата комисия, а именно да помагаме. Да помагаме не само на развитието в економическо отношение, но да раз... помагаме и на е, хората, на, е, да помагаме за защита на техния живот, на техните права. Е, всичко това е свързано естествено с е, защитата не само на човешкия живот от зачеването до смъртта, но и с защитата на здравето, на майчинството и на, е, на майката и с защита на майчинството. В рамките на международното сътрудничество за развитие, е, така както е залегнал в Лисабонския договор, Европейският съюз отговаря именно за здравето на гражданите, включително и за здравето на майките, като е, е, гарантирайки тези свои компетенции в областта на здравеопазването, той работи с международни организации е, нашата комисия, комисията, която аз представлявам, приветства демократичната дискусия, която е организирана по инициатива на четири комисии тук в Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Кашман. Специално благодаря и за това, че се спра... Е, побрахте в времето сега господин Яр от името на Комисията по петициите. Благодаря, госпожо председател. Имам голямата чест да представям коми... Комисията по петицията, тъй като нашата председателка не може да е тук. Искам да изразя искрена, искрен, да й предам искрените и поздрави. Е, Казва се, че европейските институции са твърде отдалечени от интересите на гражданите. Не може да се оспори, особено а, да, днес, но днес а, вие, госпожи и господа, сте много близо до Европейския парламент или би, бих могъл да кажа, че парламентът е близо до хората. Дори заради това си се радвам, че можем да организираме тази среща. Е, колегата говори е, за властта, аз бих казал властта и силата са у хората. Радвам се, че вече за втори път, за кратко време имаме възможност да присъствам на обсъждане на гражданска инициатива, което доказва, че модела на гражданските инициативи противно на ширащото съмнение е напълно осъществим и се надяваме така да бъде и за в бъдеще. Инициативата е един от нас която успя да събере близо 1 милион и 900 хиляди подписа, далече надхвърли изискуемия е, изброй от 1 милион подписа, надхвърля далече резултатите от първата инициатива, за което ви поздравявам. Като говорим за микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. През изминалите години при нас са внасени петиции за защита, защита на народения живот. Ние сме е, с голям опит в отношенията с гражданите и поддържаме е, тази инициатива. Надявам се тази платформа да продължи да съществува, за да обменим мнения и да изслушаме различни становища, за да може всеки обективно да си състави мнение. За това приканвам всички присъстващи да вземат думата и да изложат своето виждане. И както вече чухме, става дума за етичен дебат, става става дума за дебат посветен на е, обществените ценности. Трябва да отделим време за това. Публичното изслушване е резултат от вашата дейност на успешната европейска гражданска инициатива. Нека проведем открит дебат по тези толкова оспорвани теми. Аз с радост очаквам този обмен. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Сега давам думата на представителя на комисията. Първо, комисаря по изследователска дейност и развитие, госпожо Куин. Благодаря, госпожо председател господин Пъпинка, господин Кашман, господин Яр, госпожо, госпожо Кастекс. Уважаеми госпожи и господа, много се радвам заедно с господин Пибалкс да присъствам днес на е, тази дискусия във връзка с е, е, поредната гражданска инициатива. Преди две години всъщност се похвалихме с приемането на съответния регламент и ето, че вече сме свидетели на една втора много успешна гражданска инициатива. Лисабонският договор даде възможност за повече участие и активност на гражданите е, така че те да могат да представят своите виждания и за законодателството и по етични въпроси, както показва дискусията днес тук. Благодаря на е, парламентарните комисии, които организират тази е, публична дискусия. През 2012 година бяха регистрирани 24 четири е, инициативи във връзка с е, правата на гражданите, с е, въпроси на енергетиката. Две от тях се оказаха успешни, в смисъл, че те отговаряха на е, изискванията е, за регистриране на гражданска инициатива. Именно втората е, е инициативата един от нас, е, която е, е събрала близо 2 милиона е, подписа, т.е. два пъти повече от изисквания минимум. През май 2012 година бяха представени събраните подписи, бе направена оценка на представената документация и вчера след обед е, заедно с е, представители на е, инициативата и на комисията. Ние проведохме среща, разговаряхме по един много конструктивен начин, оговорихме някои подробности и тази сутрин парламентаристите вече се ангажират с организирането на едно публично изслушване. Тук присъства генералния директор на дирекция изследвания господин Смит, представени са и други генерални дирекции, които ще изслушат с много ангажимент, много внимание всичко, което ще се каже по време на тази сутрешната дискусия. Благодарим ви много за инициативата и за поканата, госпожо председател. Уверявам ви, че ще слушаме изключително внимателно всичко, което се казва в тази сала. Благодаря. Muchas gracias, комисария. Благодаря много, госпожо еврокомисар. Сега давам думата на господин Пилбакс, уважаема е, госпожо Риера Мардове, уважаема господин Кастекс, господин Каш, Кешман, господин Яр, е, уважаеми представители на е, гражданската инициатива един от нас, уважаеми евродепутати. Позволете преди всичко да се съглася с госпожа Геоган Куин за втората успешна европейска и да ви поздравя за втората успешна европейска инициатива. Днешното изслушване пред пълна зала говори колко важен е прекия диалог между европейските институции и европейските граждани. Е, Тато това е отражение на истинския интерес на европейското общество в, по такива важни въпроси и колко важни са отношенията между институциите и гражданите. В а, нашата политика за развитие ние се вслушваме в мнението на страните партньори и техни, техните народи, които се нуждаят от нашата помощ. Вслушваме се и в мнението на европейските граждани. Ние непрекъснато работим за човешкото достоинство във всякакви форми. И хората винаги са в центъра на нашето внимание при спазване на принципите на Европ... договора от Лисабон. Подходът ни е, се гради на европейски договорености и целите на, за, за развитие на, на хилядолетието. Постигането тези цели е, е свързано и с живота на децата и на майките и е важна и сложна задача. Нуждаем се от вашата подкрепа, защото ни предстои още много работа. В, е, в моята страна Латвия смърт, женската и детската смъртност е 5 на 1000 в Малави, стоеността е 10 пъти по-голяма. Проблемът е сложен. Госпожи и господа, в заключение бих искал да ви уверя, че както каза и моята колежка Гейган Квин, ние ще ви изслушаме с голям интерес и ще направим всичко за вашето предложение от името на комисията. Благодаря muchas gracias, комисарио Благодаря много, господин Пибалкс. С това приключваме встъпителната част. Малко изоставаме с времето, за това ще започнем направо с първата част – финансови въпроси. Първо ще дам думата отново на гражданската инициатива. Господин Филипо Вари ще говори от името на гражданската инициатива, както току-що научавам. Давам ви думата, умолявам ви, е, придържайте се към регламента. Благодаря. Госпожо председател, една от целите на нашата инициатива, а това беше изтъкнато и в речта на господин Пупинг, е да се избегне средствата от Европейския съюз да се използват за изследователски проекти, насочени към унищожаване на човешки ембриони. Това означава, че трябва бюджетните средства на Европейския съюз да бъдат насочени така в рамките на 8-та програма Хоризонт 2020 и да се променят е, съответните декларации на комисията, така че да не се унищожават е, човешки региони. Аз искам да посоча, че настоящата законодателна рамка изобщо не е подходяща предвид нашите искания. Член 19.3 от е, регламента за създаване на иновации 2020 установява, че не трябва да се финансират изследвания, които са предназначени за клониране на човешки ембриони, които също така унищожават генетичен човешки материал и изследователски дейности, които унищожават човешки ембриони с цел предоставяне на стволови клетки. Това е регламент, който съдържа много недостатъци, защото дава възможност за финансиране на изследвания, които предполагат разрушаване на човешки ембриони и дори е възможно създаване по изкуствен начин на човешки ембриони причини това да се финансира изключително за изследователски цели, респективно за създаване на стволови клетки в регламента, член 19 алинея 4, се посочва, че не е възможно тези изследователски дейности е, да е, бъдат финансирани. Е, те, между другото, са забранени във всички държави членки. В етично отношение е важно да се изтъкне тези забранени във всички държави членки изследователски дейности да не се финансират с средства на дънакоплатеца не бива да се финансират дейности, които са незаконни е, на равнище Европейски съюз. Но ние можем ли да кажем, че сме доволни? Член 19.4 тук се посочва, че не се финансират дейности в държавите членки, ако са забранени в тези държави членки. И тук си задавам въпроса, ако тази разпоредба не беше включена в регламента, биха ли могли да се финансират дейности, които са незаконни в държавите членки? Действащата разпоредба обаче допуска определени дейности да бъдат е, финансирани от бюджета на Европейския съюз, въпреки че в 27 от 28 държави членки тази дейност е незаконна, защото само в една е, държава членка тези изследвания са е, законни при това положение може да се предвиди финансиране съгласно осмата рамка. Останалите 27 държави членки трябва да финансират изследвания, които на тяхна територия са забранени. И по този начин, естествено, се нарушават много етичните принципи. всъщност финансирането се осигурява от гражданите на държави, където тези изследвания са забранени. И тук трябва да посоча държавите членки, които имат най-низки етични стандарти. И от тук проистича факта, че комисията не е установила необходимите етични стандарти в този регламент. Тук на практика се облегчават доста спорни практики критики и дори се разрешават. Със своите изявления комисията се опита да неутрализира различните е, критики, отправени към нея, но е, тези е, декларации от страна на комисията не са достатъчни. Например, тук се е, подчертава, че ако се внасят предложения, тогава комисията поставя изискване да не се използват ембрионални стволови клетки. Т.е. изследователите трябва сами да решат на базата на целите, които си поставят. Е, всички изследвания на стволови клетки трябва да минат пред е, научна оценка от страна на независими експерти. Какво всъщност се установява тук, а именно, че научната общност се самооценява и по-скоро, че учените и следователите сами могат да залагат своите етични стандарти. Освен това, тук се чете, че комисията съгласно принципа на оценка няма да представя на компетентната комисия предложения, които съдържат изследователски дейности, свързани с разрушаване на човешки ембриони. Там обаче се чете още, че е, Европейският съюз е, пред него няма пречка да финансира е, някои фази от изследванията, които включват използване на ембрионални стволови клетки. Е, тук е, ясно се вижда, че сега следваната практика от комисията в никакъв случай не отговаря на нашите искания. С други думи, съществува тежък етичен проблем поради използването на човешки стволови склетки като изследователски материал и финансирането на всичко това. Декларациите на комисията като че ли прикамват чрез средства от частния сектор да се разрушават ембриони, за да се създават е, клетки за целите на изследователите изследователската дейност и това с средства от публичния сектор. Европейският съд в решението Брюске установи или по-скоро изключи възможността за патентоване на изобретения, които са свързани с разрушаване на човешки ембриони, защото това са дейности, които нарушават човешкото достоинство и основните принципи на Европейския съюз. Казаното от госпожа Кастекс е вярно, че няма забрана в законодателството в законодателната сфера е, за разрушаване на човешки ембриони. Е, да, няма забрана, това може би е в компетенциите на държавите членки, но се намираме в парадоксална ситуация. Европейският съюз финансира на базата на действащите е, разпоредби тези дейности, които в крайна сметка не подлежат на патентоване с други думи, резултатът от изследванията не може да се патентова. Защо? Защото Европейския съюз приема, че тези дейности нарушават човешкото достоинство. Аз мога да цитирам и други правни текстове. Искам за сега да се огранича само до твърдението, че настоящата законодателна дамка не е достатъчна и това се потвърждава от практиката. Искам да посоча, че в интернет е, се е, четат е, изследователски дейности, които се финансират от следвата, седмата рамкова програма с бюджетни средства на Европейския съюз, 12 милиона евро. Те имат три цели разработка на альтернативи на опитите с животни, т.е. животните е, се заменят с е, изкуствено създадени клетки е, от разрушаване на човешки ембриони. Ние се опираме на една много ясна организация. Човешкият ембрион е всъщност човешко същество. Едно от нас и тъй като този човешки ембрион е един от нас, той също се ползва с човешко достоинство. Това беше потвърдено от решението на Европейския съд. Европ... Човешките ембриони не могат да се използват за а, цели, които а, нарушават а, човешкото достоинство. Не става дума за това някой да бъде а, убит и части от а, неговото тяло да се използват а, за. А, изследователски цели. Господин Пупин посочи, че е, има хора, които не споделят тези твърдения. Обаче, когато погледнем всичко от прагматична гледна точка, искам да припомня, че и е, от тази гледна точка Европейският съюз не може да финансира изследвания, където се използват стволови клетки. Е, искам да припомня, че през 2006 година позицията на тези, които е, приемаха, че изследванията, свързани с унищожаване на човешки ембриони са много обещаващи. Имаше дори Нобелова награда в тази връзка. Тук сред нас имаме и специалист по генетика, професор Ковяла. Той може да се спре на специфичните аспекти, но през последните десетилетия имаше много голям лобизъм във връзка с използване на човешки стволови клетки и това всичко се оказа неоснователно редица заболявания, които никой от нас не желае да от които никой не желая да страда, биха могли да се появят през следващите десетилетия. Много от хората бяха обаче разочаровани и чисто прагматично погледнато не е голяма жертва за Европейския съюз да се откаже от този вид изследвания, които в етичен аспект са изключително спорни. Ние не искаме да се ограничава Европейската изследователска програма, искаме по-скоро да се предвидят средства за други проекти, проекти за гранични изследвания, така че тези проекти да получат по-добри перспективи. Благодаря. Благодаря ви, господин Вари. Сега ще чуем кратки изказвания от... Благодаря, госпожо председател. Господин Вари, е, вече казах в своето стъпление, че Комисията по правни въпроси отговаря за разглеждане на правното основание на всички законодателни предложения. В вашето предложение е, вие е, залагате е, на регламента Брюксел. Искам да обърна внимание, е, че сферата, региона Брюксел не попада в тази сфера, но искам да обърна внимание, че това не забранява по никакъв начин изследването в, върху живи организми. Така че позволете да ви е, кажа да изложа мнението на генералния адвокат целта на това решение е да каже, че научни изследвания, свързани с разрушаване на човешки ембриони, не са в случая доказани, но генералният адвокат отбелязва в своите заключения, че определението на човешки ембриони в начина по който е записан в патента не отговарят на, на а, определението, което е свързано с определение на а, бременност и майчинство. Така че, за да имаме истински изрядно от правна гледна точка становище, трябва да изчистим определението. Тоест, говорим за една неяснота е, неизясненост и двусмислие. Тук трябва да сме наясно дали поставяте проблем от етично естество за изследвания върху живи е, организми, което дава едно, е, едно решение, или вашата инициатива е свързана предимно с абортите и финансирането на Европе, от Европейския съюз на дейности по дейността чрез аборти сред развиващите се страни. Обръщам внимание, че в европейските държави членки въпроса за абортите се урежда национално, а не на европейско ниво. Е, така че е, тук говорим всъщност за това, което е възможно да се направи по отношение на практиката за прекъсване на бременността в, като част от контрола на ръждаемостта. Така че говорим за две различни неща. Моля да изясните на какво залагате във вашата инициатива, в коя правна област, е, тъй като това ще даде възможност да се излезе със съответно е, съдебно решение. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо Кастекс. Сега ще изслушаме представителя на комисията ИТРЕ, е, това ще бъда аз. Знаете, че тази комисия отговаря за политиката в сферата на изследователската дейност. Ще говоря като докладчик за рамковата програма Хоризонт 2020. Първо искам да посоча, че е, единодушното споразумение, което определя позицията на комисията ИТРЕ в по тази тема е, е следствие на една доста е, мъчителна е, и продължителна работа от страна на всички колеги, които са представени тук в парламента. Наистина да постигнем този резултат ни струваше много време работа, две години. Ние Разгледахме 17 изследователски проекти е, на ембрионални клетки, финансирани от 2007 година. Господин Вари знае за какво говоря. Това бяха проекти, респективно Опитът от тези проекти показа, че споразумението, което съществуваше в седмата рамкова програма по етичните принципи, беше едно прекрасно споразумение и то както за изследователите, така и за преобладаващото мнозинство от европейските граждани, които подкрепят това и това много ясно се вижда от проучванията на Евробарометър. С други думи, при договарянето на рамковата програма Хоризонт 2020, комисията ИТРЕ имаше много ясна позиция и я запази. 2007 година беше постигнато това споразумение и ние застъпваме мнението, че то трябва да се запази в новата рамкова програма Хоризонт 2020. Това е становище, което е, беше подкрепено и от съвета в рамките на процедурата по съвместно вземане на решения и намира отражение в текста на новата рамкова програма. Това споразумение, още веднъж искам да припомня, води до там, че сега с Хоризонт 2020, но и преди в седмата рамкова програма стана възможно да се финансират изследователски проекти с ембрионални клетки при следните условия. Първо, този тип изследвания трябва да бъдат позволени на национално равнище. Господин Вари съвсем основателно посочи това, но трябва да има и разрешение от Националната комисия по етика на държавата членка, където се провежда изследването. Второ, трябва да има процес на научна оценка от страна на независими експерти и необходимостта да се извършват изследвания с човешки стволови клетки трябва да бъде обоснована. Трето, трябва да има много строг етична проверка от страна на Европейската комисия и четвърто, ако са изпълнени предните три условия, се извършва проверка във всеки конкретен случай, то от е, държавите членки, които участват в компетентната комисия. Това са условията, които изискваме ние. Но в е, някои държави членки, в които това изследване, този тип изследвания са разрешени, има много строга е, регламентация, приета от националните националните парламенти, които са избрани демократично от техните граждани. Комисията ИТРЕ приема, че това са изследвания, които следва да се подчиняват на строг научен и етичен контрол и също така на строг демократичен контрол. Ако допуснем това, това не означава, че задължаваме някой да прави това. В Хоризонт 2020 е възможно да се финансират изследвания с човешки стволови клетки, но това не означава, че някой може да бъде задължен. Защо? Защото това нарушава принципа на субсидиарност и разпоредбите на основните договори. Ако това би било забранено, то това означава крачка назад за изследователската дейност на общностно равнище. Европейските изследвания, разбира разбира се, оказват влияние върху нашата конкурентоспособност като цяло. Сега мога да кажа, че е, ясно беше представена позицията на комисията ИТРЕ. Това е позицията, която ние защитавахме и ще защитаваме в съответствие и разбира се и в съгласувано с различните политически групи в парламента. Между другото, трябва да се вземат и е, всички съображения предвид резултатът от е, Хоризонт 2020 е поставене на изискване за отговорни изследвания и това не трябва да се забравя. Изследователска дейност, която допринася не само за научния прогрес, но и за благосостоянието на нашето общество. Благодаря. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pasar, um, como les anunciado. Благодаря. Да продължим. Започваме с кръга от въпроси и отговори. След това, господин Попинка, след това ще имате възможност да реагирате на казаното от мен. Ще ви дам достатъчно време. Е, виждам, че като модератор не съм особено подходяща, е, тъй като до този момент не можахме да, се, е, да спазим регламента. Но, действително обещавам, че представителите на гражданската инициатива ще получат достатъчно, достатъчно време, за да реагират и на въпросите, и на коментарите, които направихме. Чета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 Voilà. A ver, voy a cerrar la lista. Това е списъка на е, регистрираните за изказване парламентаристи. Приключваме е, с е, приемането на заявки за изказване. И така започваме. Е, госпожа Инфелд, две минути имате. Госпожа Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм много щастлива, че гражданската инициатива получи възможност за този фундаментален дебат. Е, подкрепяме е, инициативата. Е, господин Попкин, вие говорите за това, че на практика трябва да се зачитат правата на човека, но говорейки толкова дълго, вие всъщност лишихте, да кажем, господин Кешман от възможността да каже своето мнение и смятам, че би трябвало, след като сте поборник за човешките права, да се съобразявате с правата и на ораторите в парламента. Не чух до този момент е, по същество е, никакво изказване от страна на е, Европейската комисия във връзка с гражданската инициатива. Същевременно трябва да разгледаме и правните аспекти на гражданската инициатива. Тук не става дума толкова за законодателство, тук става дума по-скоро за етични принципи и за обществени ценности. Действително, говори се за това, че 2 милиона са подписали гражданската инициатива и това е право. Чудесно е, че има такава възможност, но останалите граждани на Европейския съюз до 500 милиона не са подписали тази гражданска инициатива. Говорейки за човешко достоинство, ние трябва да имаме предвид и достоинството на тези хора, които разчитат на научните изследвания – ние е, трябва да е, имаме предвид и правата на, е, на онези жени, които нямат е, възможност е, да предприемат е, аборт е, и прекъсване на бременността по каквито и да било причини, при сигурни условия, при професионални условия в здравни заведения. Така че, говорейки за защита на човешкото достоинство, трябва да имаме предвид достоинството на всички граждани на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Инвелт. Госпожа Луначек има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря в духа на казаното от моята колежка София Инфелт. Ние приветстваме факта, че се обсъжда темата тук. Европейския парламент би трябвало действително да бъде оценен по достоинство за тази инициатива, защото без тази инициатива ние нямаше да можем да разговаряме тук заедно с европейските граждани, които са се възползвали от правото на гражданска инициатива. Ние Знаем, че тук има и много хора, както и в парламента, както и извън парламента, които споделят ни твърде консервативни католически виждания. Това се отразява и на техните действия, и на вярването им, на вярата им, на принципите им, на езика им, независимо от това дали са католици или е, мисулмани или е, православни е, е, християни или протестанти, те е, биха могли е, да е, бъдат твърде консервативни и радикални в своите виждания. Много е, хора вярват, че е, всъщност е, е ембриона е, започва своя живот едва 40 дни след е, зачеването. Е, има е, различни, е, понякога не научно обосновани виждания, понякога твърде агностични виждания но във всеки случай до този момент няма а, е, а, е, установена а, е, линия, а, към която да се присъединят и а, която да бъде подкрепена от всички. Така че а, питам се аз как Европейската комисия би могла да реагира в крайна сметка на един такъв проблем, който все още е неизяснен. Трябва да имаме предвид обаче, че поради осложнения при бременността или детето, е, или майката е, е, умират. Точно поради това, че те нямат достъп до прекъсване на бременността или поради това, че поради твърде радикалните си и консервативни виждания не, не смятат за уместно да правят аборт. Независимо от това, че е, това се препоръчва по медицински съображения. Е, е защо в такъв случай е, да се забранява аборта? В Кайро преди няколко години бе проведена една конференция, в която участниците се обединиха около виждането, че абортът би трябвало да бъде позволен, когато може да се извърши при професионални медицински условия и да не застражава здравето и живота на майката. Оратора прекъсна изказването. Благодаря. Госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Аз бих помолил моите колеги да се съобразяват с темата с, от първия кръг от обслъжване, защото объркваме нещата и после е, резултатите няма да бъдат е, такива, каквито очакваме. Председателката благодаря Госпожа Заборска, напълно съм съгласна с вас. Приканвам колегите да се придържат към темата от този кръг на изказвания и с, с регламента за време има много желаящи да се изказват. Моля, по-здържано, за да можем да е, спестим време. Господин Голниш. Микрофон за оратора. Микрофон за оратора. Микрофон за оратора. Сега надявам се се чуваме. А, така, ще се съобразя с регламента и слушах е, казаното с голям интерес. Особено е, двете преждеговоривши колежки, аз не споделям напълно мнението им. Аз смятам не само в християнските общности, но и в мусулманските и юдейските общности е, има различни виждания как

мнения относно това от кой момент след зачатието е, ембриона е, е човешко същество. И тук не опираме само до религия, тук въпрос е, за вярвания, за виждания, но и за научни мнения. Е, по отношение на това дали човешкото същество е човек от момента на зачатието. С внимание и слушах казаното от колегите специално от представителите на комисията. Госпожо е, Кастекс, вие казахте, е, че е, въпроса за живо същество не е уреден в въпроса за патентното право. Но това, което иска инициативата, която аз лично подкрепям. А, не, тук не става само дума за това, става дума да не се разрушава човешкия живот. Парадоксално е да се каже, че живото същество не е обект на патентно, е, патентна регистрация, но от друга страна а, е, има и е, въпроси, които са, са в разъра с Европейската харта за правата на човека и нашето наследство, чисто хуманистично и чисто етично. Става дума за нашата цивилизация. Мисля, че елемент компонентите, които бяха представени относно свързане, отнош, отражението на Европейския общност върху етичното поведение на държавите членки, дали това, което е възможно в една държава членка, може да се смята за легитимно, подкрепено от целия Европейски съюз. И освен това, въпроса за субсидия субсидиарността, който аргумент, който бе изнесен. Не смятам, че настоящата инициатива е в разрез с субсидиарността. Става дума за е, един вид а, възможност да, да, за това да решим, че европейско финансиране, а именно Европейския съюз да откаже финансиране на един или друг вид дейност в никакъв случай, това не се отразява на държавите членки членки. Поради това смятам, че тази инициатива е легитимна, но доколкото става дума за човешки същества, а да, и да признаем, че човешкото същество не е само средство за научни изследвания. Председателката, благодаря колега, моля ви да се придържате към регламента. Gracias. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Бих искал да приветствам инициативата на гражданите и смятам, че това е исторически момент. Близо 2 милиона подписа в подкрепа на тази инициатива все европейски граждани, които имат право да изразят своето мнение. Радвам се, че Европейската комисия е регистрирала тази инициатива и ще продължи да раз, разглежда. Говоря като депутат, но и като медик, като лекар. Аз мисля, че винаги, когато се говори за потенциален и перспективен, се разрушават а, много човешки а, а, ембриони без тези възможности, този потенциал да се реализира. Аз а, мисля, че а, когато говорим за стволови клетки, те имат за цел а, да подпомогнат развитието на човешкия организъм. И това е очакваното от стволовите клетки и картата за основните права в, на, Европейския, в, на Европа постановява неприкосновеността Неприкосновеността на човешкия живот. Подобна инициатива дава възможност да спасим живота на хиляди човешки същества. Човешкото достоинство трябва да бъде защитавано от самото начало на живота, без оглед на вероисповеданието. И това много ясно е казано в решението Брюсле срещу Гринпис. И аз искам да кажа, че е, европейската стратегия Хоризонт 2020 говори за от, отлична наука, е, водещи позиции в економиката и е, добри общества. питам се дали нашите цели постигат това. Отлична наука с неясни виждания относно етиката и потенциала. Е, водеща промишленост, водеща промишленост, е, води ли това до комерциализация на човешкото тяло, и неговото патентоване. И трето, уталитарното незачитане на ембриона като живо същество. Е, то така ли ние ще подпомогнем конкурентната способност на нашите общества? Изобщо не мисля, че е така. Благодаря, господин Миколашик. Господин Петърла. Тине ла palabra сеньор Петърле. Мучас Muchas gracias. <clears throat> Eh, gospa predsedujoča, spoštovani kolegice in kolegi. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на гражданската инициатива. Изключително съм радостен, че тази инициатива стана факт и се радвам също, че почти 2 милиона европейски граждани желаят обсъждане на основните принципи в Европейския съюз. Ние подписахме първото споразумение за основаването на Европейския съюз. Тогава бяха заложени основите на една нова общност и те се основават на човешкото достоинство. И разбира се, можете да откриете това в хартата на човешките права. Тук говорим също за непоръчновеността на човешкия живот. Днешната инициатива води до там, че днес още веднъж трябва да си помислим какви са тези основни ценности за нашия съвместен живот. Тук ние нямаме нужда от шоу пред телевизионните камери. Ние не искаме също да подчертаваме различията между нас. Разбира се, има много такива различия. Искаме по-скоро да се опитаме в Европейския съюз да намерим най-малък общ знаменател и да изградим добро отношение към живота в най-ранните му фази. Мисля, че тук е на лице една абсолютна необходимост и тук се задава въпроса за статута на науката и на прогреса, но се задава и въпроса за значението на човешкия живот. Мисля, че ние не можем да придадем, да откажем статута на човешки живот на един ембрион. Това беше показано и от решенията на Европейския съд, а техните решения са задължителни за Европейския съюз и не трябва да се тълкуват по погрешен начин. Неродените човешки същества – не застрашават нито науката, нито а, десния, нито левия политически спектър. Това а, всъщност не ме интересува толкова. Мене ме интересува по-скоро въпросът, кое е хуманно в Европа. Хуманно е да проявяваме респект към зараждащия се човешки живот. Биологите, биолозите също не знаят къде е началото на живота, къде започва той. В една ранна фаза, когато а, вече се заражда човешкия живот, трябва да зададем въпроса как можем да защитим този човешки живот, след като той не може да се защити сам. Благодарим много на тази гражданска инициатива. Радвам се много, че днес провеждаме тази дискусия. Благодаря. Още веднъж е, напомням, че всеки разполага с е, две минути. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Ще напомня, че е, една гражданска инициатива е твърде комплексна е, е, инициатива, особено тази посветена на една определена и много важна тема. Би трябвало да я разглеждаме в една определена рамка, в рамките на стратегията Хоризонт 2020 ние се изразихме, е, е, изразихме нашето мнение и изказахме е, становището, че би трябвало да се запази възможността за провеждане на научни изследвания с стволови клетки. В рамките на седмата рамкова програма са създадени редица гаранции. Те са изброени вече от моята колега Магорел, е, така че аз няма да ги повтарям. Процедурата е, бе подкрепена от Португалия през 2004 година в е, съвета на министрите, когато аз бях министър на науката в моята страна. През 2004 година ние най-сетне успяхме да се споразумеем, след като дълги години е, много трудно водихме е, консултации и преговори помежду си. И действително е, този е, е, малък е, ограничен на общ знаменател е, бе използван тогава, е, защото това бе единствената е, основа за постигане на съгласие в съвета. Действително темата е изключително деликатна и сложна. Е, в рамките на Хоризонт 2020 е, е, докладчиците на Европейския парламент подкрепиха процедурата, която бе е, въведена в законодателството още през 2004 е, година в резултат на решението на съвета, но естествено е, проведохме много широки консултации с обществени организации и най-вече с научни организации. От името на Вики Фарт която бе също докладчик в сянка от името на европейските консерватори и реформатори. Казвам, че в рамките на седмата рамкова програма ИТРЕ е, е, е убеден, е, че са създадени необходимите условия, които гарантират здравето и достоинството на човека и че това би трябвало да бъде основата върху която да се работи в бъдеще и че това е и основата, на която трябва да се търси по-нататъчно съгласие в съвета. Ние е, смятаме, че при всички положения, наред с зачитането на е, човешкото достоинство, трябва да мислим и за бъдещето на науката и изследванията в Европа. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Салевски. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, действително, 2 милиона подписа с а, е, чудесен а, е, резултат а, е, и а, а, броят а, на хвърля а, много повече а, изискването за минималния брой подписи. А, е, но нека да за, зачитаме и правата на всички останали е, е, граждани. Е, нека да имаме предвид е, е естеството на е, предмета, който разглеждаме. Е, как е, точно да е, се определят правилата на живота? В крайна сметка началото е начало и. Е, вие много често нямате възможност да влияете върху началото. Но това трябва да се признае, ако сме демократи. Нека да кажа, обръщайки се към комисарите. че е, може да се направи е, много в е, социалната сфера би трябвало да оказваме и социална помощ, но и психологическа помощ на хората, които живеят в мизерия, които страдат поради липса на материални средства. Господин Кашман всъщност застъпва една определена идеология, жената трябва да разполага с, свободно с е, тялото си. Но когато е, жената носи в е, отробата си бъдещия живот, нима тя разполага единствено с собственото си здраве и собствения си живот, това е въпроса, който задавам на господин Кашман. Тя не носи ли отговорност и за още един живот? А нека да дадем думата на следващия оратор, господин Петро Бошки. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Човешкият живот трябва да бъде защитаван от първия момент. Не бива да се провеждат експерименти с ембриони. Каква е целта на инициативата? Аз мога да кажа, че аз се идентифицирам с нея. Поздравявам ви за броя подписи. на госпожо Луначек, мисля, че не бива да забравяме, че тази тази дискусия се държи на Европейския парламент. Както господин Яде е, каза, именно човешката сила е тази, на която трябва да заложим. Два, близо 2 милиона подписи са събрани. Нека не подценяваме това. Това е огромен брой. Дали за вас, колеги, са гласували повече хора, отколкото е, в, в изборите за Европейски парламент. Повече от 2 милиона ли са гласували за вас? Днес сме изправени пред експерименти с човешки ембриони. Трябва да им сложим край. За жалост, мандата на Европейския парламент свършва. Не зная дали това е хубаво. По-скоро бих казала, че е, казал, че не. Имам въпрос към Европейската комисия след изтичане на мандата на парламента и на комисията. Вие ще предадете ли на вашите приемници това толкова важно досие? Още веднъж желая на инициативата много успех. Разчитайте на нашата подкрепа. Благодаря. Е, госпожа Интвелт, процедурен въпрос по, името ми се спомена два пъти. А, е, а, е, първо, напреждеговоривши Европейския парламент все още е законодател, така че да, ние решавам по тези въпроси. И аз като жена, господин Залевски, отговарям за собственото си тяло в отговор на вашия въпрос. Председателката, това не бе процедурен въпрос, затова ви отнемам думата. Сега господин Прод Проди, господин Паска. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, европейската правна система се основава на римските договори и на старите римски закони, т.е. на римското право. Древните римляни предвиждат е, отговорност и за нероденото дете. Деца, които са на е, убити войници, имат е, право да наследяват бащите си, съгласно римското право. Това означава, че правото на нероденото дете има дълга традиция в европейската правна система. След Втората световна война ние осъдихме доктор Менгеле. Тази инициатива препраща към а, непоследователността в законодателния процес на Европейския съюз и по тази причина трябва да се отнесем съвсем сериозно към този въпрос. Благодаря, господин Проди. Има думата сега. Аз... Благодаря. А, мисля, че е, всъщност е, след оплощането е, генетичния наследствен материал е, вече представлява човешко същество. Това човешко същество е, има правото на е, зачитане на неговото достоинство. Казвам това не в резултат на някакви религиозни убеждения. Ембрионът не може да се инструментализира. Също време, но се сблъсквам с един етичен проблем. Позицията, която току-що представих, всъщност изключва аборта. Но също но аз си задавам въпроса дали отнемането на орган, пък било той от е, е, тялото на мъртвец, е, е същото, както е, взимането на е, стволови клетки от един мъртъв ембрион. Благодаря, господин е, Проди. Записали се следващ оратор, като че ли не е в залата, затова е господин Ореха. Всъщност, аз искам да споделя няколко размисли след като чух представителите на гражданската инициатива. Мисля, че евродепутатите трябва заслужават похвала за това, че водят в такава, се включва такава дискусия, защото често се оплакваме, че европейските партии е, използват влиянието си и се питаме защо Дискусии като днешната не могат да се проведат свободно, защото парламента е доминиран от различни течения. Тоест, ние като депутати, струва ми се, трябва да сме наясно, че тук че трябва да сме наясно с ролята на институциите. И второ, не можем да обсъждаме за това, което инициативата не предлага. Тук не става дума за посегателство върху принципа на субсидиарност, не става дума за религиозните ценности, нито за аборта. Става дума за разрушаване на ембриони, за защитата на човешкото достоинство, за защита на беззащитен живот. И с в заключение искам да кажа, чуха се коментари, в които се говори за подписи, инициативи, подкрепа и така нататък. Мисля, че това не показва по-добре че тези граждански инициативи не са обект на нашето зачитане. Милиони и половина подписи може би не са толкова много, но да дисквалифицираме по подобен начин гражданската инициатива би означавало да бъдем абсолютно антидемократи и антиевропейци. Тук не става дума за броя на нашите избиратели. Нека не объркваме въпроса с броя за подписите. Гражданската инициатива, разбира се, трябва да може свободно да изложи своята позиция. Ние можем свободно да изразяваме мненията си. За това и благодаря на вносителите на инициативата. Председателката. Господин Господин е, Станю, виждам, че не е в залата или все пък. Госпожо председател, е, имам една процедурна забележка, а именно, че нито господин Кеш, нито вие, госпожо председател, нито госпожа Кастекс говориха от името на своите комисии. Нито правната комисия, нито комисията по развитие, нито комисията по индустрия са взели решение по този въпрос. Това, което казахте тук, бяха политически частни мнения и искам да кажа, че това е отрешаващо значение и трябва да се каже гласно. Horizon 2020 is not something private. Искам да кажа на всички онези, които критикуват тази инициатива, че е твърде предателско, ако гражданите, когато е, уж искат да бъдат включени в делата на Европейския съюз, те биват включвани само от тогава, когато споделят становищата на определени политически сили. Ако това противоречи на становищата на някои политически кръгове, гражданите не биват включвани. Трето, финансирането финансирането на програми за аборт от комисията и патентоването на ембриони, това беше казано днес няколко пъти, нарушава европейското право. Тоест, гражданската инициатива не иска нищо друго, освен Европейският съюз да спазва собственото си законодателство. Това е абсолютно легитимно искане на голяма част европейски граждани. Тоест, апелът е следния. Скъпи Европейски съюз, спазвай си законодателството. Повече не искаме от теб. И е, всъщност е, в държавите съвсем е, основателно се казва, че на бременните трябва да се предложи нещо друго, уважаеми дами, които говорихте преди мен, вместо да бъдат убивани народени човешки същества. Четвърто. Скъпи колежки от лявата страна на залата, един етичен проблем – за правото на живот на неродено същество не може да се реши като този етичен проблем се обсъжда е, от лица, които участват в е, действия по убиване, по унищожаване на човешкия живот, е, без значение дали търпи някакви щети или не. Това е смесване, недопустимо смесване на фундаментално противоречащи си правни принципи. И последно, уважаеми дами, абортът винаги е, завършва със смърт за народеното човешко същество. Слава Богу, не винаги за майката, поради което държавата има за задача да защитава е, децата и да защитава майките и да им помага, за да не извършват аборт. Това е последното искане на тази гражданска инициатива. Благодаря. Господин Казини има думата. Искам да напомня още веднъж, че вие не бива да смесвате темите и да спазвате основната тема на нашата среща. Благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да се обърна към господин Проди. Когато някой е осъден на смърт, той умира. Обаче аз мисля, че когато а, а, някой вече е напуснал живота, могат да се вземат органи от неговото тяло и да бъдат трансплантирани. Тук обаче става дума за изследвания с ембриони. И става дума за това, че се унищожават ембриони за целите на изследователската дейност. Не желая да говоря за аборта. Това е нещо друго. При аборта имаме човешко същество вещество, което е обект на аборта и мисля, че тук са необходими други мащаби. Едно човешко същество като ембрион е, е отделено от а, е, тялото на други човешки същества. Не става дума за финансирането. Всъщност става дума за финансирането, а не за забрана на изследванията. И за това си задавам въпроса, защо Европа а, е, не се намеси, когато а, е, европейски средства в Унгария бяха използвани против аборта. Тогава Европа каза, снемете плакатите от стените, защото с европейски средства не може да се върви срещу аборта. Но защо е така. Трябва да има равнопоставеност, трябва да бъдем неутрални, да не бъдем от едната или от другата страна. Който има интерес, той би си задал следния въпрос. Тази гражданска инициатива е една от най-големите, събра най-много подписи до момента. Ние не желаем въпросите, които задаваме да получат веднага отговор. Ние желаем да предизвикаме дискусия, научен и парламентарен дебат. И при това положение мисля, че ще разберете популизма и недоверието в Европа. Това не е в наша полза тази близост до Европа, до европейските институции трябва да се е, увеличи и това трябва да бъде обект на дискусията през следващия ви мандат. Председателката, благодаря господин Ван Анен. Voorzitter, laat ik beginnen om благодаря, госпожо председател. Първо ще започна с похвала и благодарност към онези, които са предприели инициативата и тук в парламента за тази дискусия и на гражданската инициатива. Подкрепям тази инициатива, госпожо председател, тъй като тук в нашия парламент има твърде много колеги, които се оплакват от влиянието на големите лобистки организации. А ето, че сега хиляди доброволци, е, милиони граждани е, всъщност се опитват да се противопоставят на много силното лоби на е, фармацевтичната и медицинската индустрия най-вече на онези, които са заинтересовани от това да се продължат изследванията с човешки ембрионални стволови клетки. Господин Попкин, вие предлагате Европейския съюз да окаже финансова подкрепа в други сфери, т.е. Да не, под, да не насърчава финансово и да не финансира ембрионалните изследвания. Какво? Но изследванията се извършват не само а, с ембрионални а, стволови клетки, а също и с а, тъкани е, е, от други органи, да кажем, от е, червата на човешкия организъм. Смятате ли, че това е допустимо? Това е въпрос към вас. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм против тази инициатива. Смятам, че жените действително би трябвало да запазят контрола върху тялото си. Те, те отговарят със своето тяло. Инициативата очевидно е популярна сред доста хора. Аз не поставям под въпрос мнението на подписалите се под тази инициатива, но се питам какво точно вършат различни фундации и центрове за изследвания, които са свързани с някакви американски организации и научни институти. Не става ли дума всъщност за защита на мракобесието, на обскурантизма в този случай? Thank you. there. Моля, моля, умолявам ви. Всеки може да изрази свободно мнението си тук, нали? Това е демокрацията. Ние сме в Европейския парламент. Госпожо Гомеш, продължете, моля. Моля, обяснете ми, обръщам се към инициаторите, обяснете ми, каква е връзката с е, фундацията Вита Нова, нов живот, е, създадени от господин Робъртсън, който е един е, мракобесен е, е, фундаменталист от Америка. По какъв начин той е полезен на гражданите на този свят и какво прави за тях? Председателката господин Шимански. Сеньор Шимански. Господин Шимански, имате думата, заповядайте. Да, очевидно не мога да изложа толкова конкретни факти за, както чухме тук, за смъртността сред наскоро родилите жени или жени загинали, починали в резултата на несполучливи или други аборти. Но аз смятам, че всеки а, аборт е, е, причинява смъртта на детето, на плода. Всяко дете има право да не бъде подложено на този аборт. Нека не забравяме това. Да, аз също съм съгласен, че всяка жена трябва да има право да разполага с тялото си, но това не означава, че някой има право да решава съдбата и живота на друго човешко същество, на едного от нас. Тук се говори за свободата на науката. Да, така е. Но свободата на науката не означава, че е, свободата на науката, извинявайте, е безусловна. Е, може да се е, говори, не, за свободата на науката, но не бива това да води до накърняване на непрекосновеността на човешкия живот. Иначе подлагаме на под въпрос а, самата същност на човешкия род. Аз не мисля, че тук ще се намери някой, който да приема неограничена свобода на науката. Жалко, че времето ни е толкова кратко. Свободата на науката също трябва да има етични граници. И европейското законодателство предлага много решения. Компромисът в Хоризонт 2020 не е толкова балансиран с, той е в ущърп на човешките, човешкия ембрион. Професор Вари каза, че има альтернативи по отношение на стволовите клетви. Клетки, извинявайте. А питам и представители на инициативата на Европейската комисия, как оценявате възможностите, потенциала на альтернативите за работа с стволови клетви? Може да се използват е, стволови клетки от възрастни хора или такива, които подлежат на препрограмиране. Можем ли това? Няма да имаме тези етични проблеми. Искам да чуя мнението на комисията по въпроса. Председателката. Давам думата на следващия оратор. Моля, две минути. Очакваме още седем изказвания. Е, шановни панство, всички... Уважаеми дами и господа, всички добри етични системи имат една обща черта, а именно предположението или по-скоро приоритета на човешкия живот и неговата защита. Аз не познавам нито един случай на изключение от това правило. Всички системи, които почиват на този принцип – или по-скоро които не почиват на този принцип, са сравними с варварство. Аз е, имам впечатление, че Европейския съюз през последно време като че ли клони към а, е, това, което е обезпокояващо и на него трябва да се сложи край на тази склонност към а, е, варварство. Ние в Европейския съюз оставаме в а, примката на един идеологически монопол – Въпросът е, за изследванията с полови клетки е част от едно по-голямо цяло и също така имаме връзка с е, темата за аборта. Имам впечатление, че ние сме в е, властта на един огромен кръстоносен поход. Дами и господа, във всеки документ, който се приема от Европейския парламент, пасажите за аборта и свързаните с него проблеми са а, част от съответния акт. Това са фанатици, обзети от а, страст. Това са хората, които са в. А, е, този парламент е, и е, трябва да извисим глас срещу това. Искам да кажа, че подобни неща не би следвало да се случва в Европейския съюз. Трябва да се сложи край на този монопол. Не трябва а, да се унищожи монопола само защото е монопол, а защото а, това, което ни налага той а, по същество, също и в финансово отношение, е нещо лошо. Благодаря. Благодаря. Госпожа Любчева. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, безспорно е, че трябва да подкрепяме един такъв дебат, предизвикан от гражданска инициатива. 1 милион и 800 хиляди подписа са значимо събитие. Но трябва да кажем, че Европейският парламент също е част от гражданските инициативи. Ние сме тук от името на гражданите на Европейския съюз. Важно е в действителност европейските институции да поставят в дневния си ред този дебат и тази гражданска инициатива. Но дебатът е от изключително значение и той не е свързан само с законодателство, не само с етични норми. Той би трябвало да се води по същество на самия проблем. Същността е свързана с фундаменталните човешки права. И разглеждайки нещата от тази гледна точка, трябва да поставим базата именно тук. Защитавайки правото на човешки ембрион, трябва да защитим правата на човека въобще. Сексуалните и репродуктивни права на човека са важна част от нашето право. Сексуалните и репродуктивни права на жените са важни. На следващо място, принципът на равновесие, който действа, действа в природата, също е важно да се спазва. На следващо, необходимо е науката да се развива. Изследванията с стволови клетки е част от тази необходимост. И това е ясно казано в стратегия Хоризонт 2020. Не на последно място трябва да чуем учените – Учени от моята страна ме помолиха да изразя тяхното становище, да бъдат продължени финансиранията за проучвания, свързани с изследвания на ембрионални стволови клетки, защото резултатите от тях могат да помогнат за разрешаването на много проблеми, включително на неродените ембриони. Благодаря. Muchas gracias, el señor э, Sagor. Благодаря да чуем следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на унгарски. Благодаря. Съжалявам, че привържениците на гражданската инициатива са толкова шумни и затрудняват работата в тази зала. Аз подкрепям инициативата, аз подкрепям човешкия живот. Аз имам четири деца и и също времено съм от семейство, е, в което е, е, нашите родители отгледаха седем деца. Всеки от моите братя и сестри има от един съпруг по няколко деца. Така че ние сме хора, които подкрепят живота от самото начало. Ние сме против прекъсването на бременността. В средновековието църквата до голяма степен е ръководила човешките съдбини. Нека да помислим обаче действително и за научните изследвания Нека да помислим и за а, това, че много често а, по религиозни причини а, родителите се отказват, да кажем, от а, вакцинации, а, от иммунизации и а, рискуват живота на децата си. А, не случайно в момента отново има епидемии на полиомиелит в Европа. Аз самият е, знае много добре какво значи е, да живееш е, като част от мълцинството, да бъдеш потискан от мнозинството. И за това смятам, че трябва да сме много внимателни, когато говорим за забрани за а, а, разрушаване. Не, а, при тази инициатива става дума за защита на човешкия живот, а не за разрушаване или за събрание. Госпожа Зембинсин, ако правилно чуваме името. Благодаря. Госпожа Сенишин. Благодаря ви, госпожо председател. Всички е, представители на Польша, които говорих е, е, до този момент, е, казваха, че всъщност е, е, поляците подкрепят тази инициатива. Аз смятам, че Целта на тази инициатива в действителност е да се отмени и е, възможността за прекъсване на бременността. Но ние говорим тук за човешко достоинство и е, в този случай би трябвало да мислим също и за човешкото достоинство на жените. Жените също имат възможност е, и имат правото да е, защитат е, своя живот, своето здраве. Не бива в никакъв случай да политизираме и идеологизираме темата. Това е смешно е, е, естествено, че е, по един естествен път е, по време на менструационния цикъл всеки път се изхвърля яйцеклетка от организма. Не бива да бъдем смешни, когато говорим за гражданската инициатива, като за единствената защита на човешкия живот. Не, в никакъв случай не съм съгласна с такава идея. Господин Кешман има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Поисках думата да господин Стедлар в залата ли? Е, е, той ми е, е, той сме спомена и аз мисля, че трябва да уточним, е, тъй като аз не представ... Е, като каза, че аз не представлявам Комитета за развойна дейност. Не, аз напълно заявявам позицията на Комисията по отношение на, на правата за сексуална ориентация, включително на хората с различна паза... сексуална ориентация. Имаме програма, която е приета изразя моето собствено мнение на сексуални и е, права бе прието с 75% подкрепа на нашата комисия по развитието. Аз напълно <laughs> представлявам нашата комисия. Господин Штадлер също така ме спомена във връзка с защита на правата на жените. Нека да бъдем наясно. Това е моята позиция и не на комисията. Искам да бъда ясно разбран. Винаги ще защитавам правата на жените е, да решават какво ще правят, с, как ще постъпят със своето тяло. Дали да родят дете или не. Аз винаги ще защитавам това право на жените. Държа да го заявя пределно ясно. Председателката, благодаря много, господин Кашман. Господин Перилио има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам право в качеството си на парламентарист, ползвам се с определени права, проявявам респект към гражданската инициатива и въобще не искам да вземам отношение по въпроса дали Европейския съюз финансира абортите е, също и във връзка с казаното по рамковата програма 2020. Мисля, че е важно тук да имаме право да говорим от името на парламента. Аз обаче не желая сега да влизам в полемика това всъщност е, беше нещо, което като че ли беше засенчено в много изказвания. Е, сега това, че се включват религиозни аспекти е ясно, че се говори за народения живот, да, но това, което е, е без съмнение е че следва да се защитава живота на вече родените човешки същества. Например, в е, е, нормативните актове, е, да речем директивата по биотехнологиите, човешкият живот не може да се патентова, това е записано там, ораторът бива прекъснат. Още веднъж казва се, че това няма въздействие върху употребата за диагностични цели и това е необходимо за хората, поради което задавам следния въпрос. Желаете ли да се забрани финансирането на последната мярка, която току-що споменах? 14 е, страни е, разрешават е, този тип изследвания с ембрионални стволови клетки, поради което мисля, че е, трябва да е, вземем предвид факта, че тези страни, които разрешават изследванията с стволови клетки, е, за тях може ли да се каже, че те в бъдеще могат да използват медикаменти, които са плод на тези изследвания или други страни също ще могат да ползват такива медикаменти, които не допускат такъв тип изследвания? Благодаря, господин Перилю. Благодаря на всички за е, направените изказвания. Преди да дам думата на господин Пупинг, който желая да отговори от името на гражданската инициатива, ще е, дам думата на представителя на комисията, така както се предвижда в нашата програма. Мисля, че господин Смит ще вземе думата, моля. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Ние сме тук заедно с комисарите и слушаме много внимателно всички изказвания. Ще се спра на няколко въпроса, които бяха поставени. Първо, комисията не е, е публик, публикувала предложения, е, отнасящи се е, до специфични е, изследвания. Не. Е, ние сме е, публикували е, информация единствено върху е, е, изследванията, свързани с е, е дейността на определени научни е, центрове, които действително са оказали е, солидно влияние върху е, здравето на гражданите. Що се отнася до финансирането на изследванията, ние сме е, предвидели една е, така наречена тристепенна система, която е залегнала в основата на Хоризонт 2020. Проектите трябва а, да се опират на националното законодателство. Т.е. ние не позволяваме научни изследвания, ако те са забранени в рамките на законодателството на съответната държава член. Освен това, трябва да се премине през определена проверка на етичните аспекти във връзка с съответните е, е, научни изследвания. Тоест не става дума само за е, оценка от научна гледна точка, а и на етични аспекти. Е, критериите са описани в е, седмата рамкова програма. Е, също времено е, ние е, не е, предвиждаме е, разрешение за провеждане на научни изследвания на основата на човешки ембрионални е, стволови клетки, ако за целта на изследването трябва да се унищожават човешки ембриони. Естествено, всичко трябва да се разглежда от научна гледна точка, от гледна точка на техниката, на технологията в, днес, в днешно време и да се има предвид равновесието, което трябва да се установи, когато е, говорим за финансиране и насърчаване на научните изследвания. При всички положения ние не смятаме, че в контекста на обществото, на а, съвременните изследвания трябва да регулираме а, зачеването и развитието на човешкия живот. Благодаря, господин Смит. а сега ще дам думата на господин Пупин, който ще отговори на зададените въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се включиха в този първи кръг на дебата. Ще отговоря дам също думата в отговор, за отговор на колеги от залата, е, които могат да ви отговорят по-конкретно на поставените въпроси. Е, е, това, на което станахме свидетели в момента, е наистина много показателно за положението, в което се намираме това не става дума за съществуване на юридически правила, които определят морално-етичните и чисто практическите аспекти на нещата. Не става дума също така ние, и всъщност ние дойдохме, не сме дошли да караме парламента да се е, оправдава или да, да обосновава своето мнение. Дойдохме по една съвсем простичка причина. Аз казах нееднократно, че дебата ще бъде труден и многостранен. Всъщност няма нищо сложно в това, което ние казваме и което искаме. Няма никаква неяснота и двусмислие в това, което казваме. Ние искаме нещо съвсем простичко, чисто това е по-скоро от гледна точка на науката и на етиката. Ние смятаме, че от момента на зачатието, започва да се развива едно човешко същество и това човешко същество заслужава пълно зачитане над своята неприкосновенност. Физическа и като човешко същество. В това няма нищо сложно и нищо трудно разбираемо. Това е научен факт, който не може да бъде оспорван или отхвърлян. Мракобесието се състои именно в това да се налага идеология е, в светлината, която да изтласква научната действителност. Е, казвам го е, отново, но днес мракобесието се шири сред онези, които твърдят, че един ембрион не е нищо. Това е мракобесие. Защото аз мисля, че е, дори могат да кажа, че за жалост, макар че сме едно и същи идеология, съществуват виждания за ам, разрушаване на човешкия амбрион. Чуха се такива гласове и тази сутрин. Затова ние заявяваме съвсем простичко и без никакви фиоритури, че човешкия живот започва от момента на зачатието. Дебатът няма да е никак лесен, но аз съм щастлив, че чух парламентарни гласове, които подкрепиха тази научна констатация, освен другите мнения и още нещо. По въпроса за правните аспекти. Европейската комисия в седмата си рамкова програма и днес поема ангажимента да не финансира е, етапа е, от научни изследвания, свързан с разрушаване, и убиване на амбриони. Това е ангажимент поет от комисията. Защо? Въпросът бе поставен отново вчера и е, отговора бе много прям. От уважение, от респект към човешкото достоинство на човешкия ембрион. Така че става дума за фундаментален принцип а именно зачитането на човешкото достоинство на човешкия ембрион е причината, поради която комисията отказва финансиране на подобни научни изследвания. Удовлетворени сме, че комисията зачита този основен принцип. Това, което, за което ние се застъпваме, е последователност. А, решението на съда от Люксембург е много е, показателно. А, а, той казва две неща. Да, не се забраняват изрично научни изследвания, вярно е, но е, две неща от решението се отнасят до нашия дебат. Първо, дефинира човешкия ембрион, ембрион от момента на зачатието. И това е момент от европейското законодателство, което се отнася до всички сфери на това законодателство, не само генно инженерство или биотехнологии. Това определение е научно определение. Човешки ембрион е човешко същество от момента на зачатието. Второ, съдът казва, е, а, човешкият ембрион има право на човешко достоинство. А именно за това не може, а, е, неговото унищожаване не може да се използва за извличане на полза и преимущества. Това е втори основен момент. Сега връзката с етичния регламент, предлаган от комисията, е следната. Съдът в Люксембург ясно казва, че факта на и осъществяване на научно изследване предполага разрушаване на човешкия а, ембрион. Това разрушава, прави невалидно цялото научно изследване. И ако в началото на едно научно изследване стои разрушаването на един рембрион, се отнася до цялостта на изследването. И науката, комисията не може да каже, че е последователна, отхвърляйки единствено фазата на, или етапа на разрушаване и да финансира останалата част от изследването. И съда в Люксембург и ясно заявява, че подобна позиция е неправилна. Още много неща могат да се кажат по въпроса е, по аналогия за, за трансплантирането на органи. Съдът в Люксембург прави такава аналогия в а, корпуса на своето, изказ, на, на своята, своето решение и казва много ясно и сравнява а, из, изтеглянето на клетки от а, даден ембрион с получаването на органи, отделянето на органи от един донор. А, случаят е аналогичен, казвате. Ако се се забрани е, за отнемането на органи от живо същество, същото се отнася и за отнемане на стволови клетки или извличане на стволови клетки от жив организъм. Аналогията е недвусмислена. А, е, а иначе бих казал, че е очевидно, че признаването на ембриона като живо същество от самото начало има общи генерални последици върху цялото общество. И осъзнаването на този е, въпрос е културно явление, което е в ход, което се развива. Е, е, това е част от факти, които западната философия постепенно приема. Така че ние вярваме, че менталитета, културата е, ще се развиват, че ще се отнасяме все по-добре и по-положително към човешкото достоинство. Това е много видимо и контрааргументите, които се чуха тук, се, се встъпват на егоистични или финансови интереси. Така че аз се надявам, че с времето нещата ще се развият. А що се отнася до казаното за религията, лицата, които е, притежават или се определят към определено е, вероисповедание, е, се изхожда от това, че в е, човека е в основата на съществуването и трябва да бъде обект на внимание. И този поглед върху нещата е съхранен в историята, той присъства в идеите за отменене на робството. Днес трябва да пренесем този възглед върху живота преди раждането. Това е което имах да кажа, а сега ще дам думата на други членове на нашия комитет, които могат да ме допълнят. Може би господин професор Прива. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички за направените изказвания. Нямаме време да продължим дискусията по този панел. Господин Пупинг просто изчерпа тези 10 минути от регламента със своето изказване. Аз му дадох 15 минути повече по време на първия кръг на дискусията, сега също малко повече, е, но мога да кажа, че вторият панел е не по-малко важен, е, така че е, без почивка ще предоставя председателството на госпожа Кастекс. Е, моля да заемете местата си, за да можем да започнем втората част, втория панел от нашата дискусия. Много ви моля да напуснете залата, ако желаете да водите частни разговори. А, иначе тези, които е, останат, моля да заемат местата си и да пазят е, тишина. минути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 закъсняли. Е, преводачите бяха така любезни да останат 15 минути повече, така че много ви моля проявете респект към тяхната работа и да проявите нужната дисциплина. Започваме. Започнахме дебата за помощта за развитие. Тази тема беше доста широко обсъдена и аз искам да дам отговор, защото беше зададен въпрос към мене, по-специално господин Голниш. Аз е, не е, говорих е, в първото си изказване от е, личен аспект и политически аспект. Говорих като заместник председател на Комисията по правни въпроси, припомних компетенциите на Комисията по тази тема и това, което цитирах, беше е, цитат от е, заключенията на генералния адвокат е, по решението, върху което се базира вашата инициатива, така че нямаше нищо субективно в моето изказване. Сега обаче ще говоря лично от моя и име и ще кажа, че ви благодаря много, дами и господа, които започнахте тази инициатива, защото благодарение на вас тази сутрин аз се подмладих с 30 години. В смисъл, спомням си отново дебата през 1975 година, когато гласувахме закона за доброволното прекъсване на бременността. Госпожа Симон Вейл гласува. Тя не беше от моето политическо семейство. Не мисля, че тя е и от вашето политическо семейство, обаче тя тогава напомни за човешкото достоинство и уважението към живота защото е, искам да посоча, че за нея той е, може би, по-ценен, тъй като е била в концентрационен лагер като еврейка. Този дебат беше много е, страстен, изпълнен с много страсти е, и е, аз е, мисля, че в тази сграда това е нещо естествено. Във втората част на дебата аз ще ви помоля да се освободите малко от вашия ентусиазъм и от вашето до някъде неприязнено отношение. Давам думата на първия оратор, госпожа Кюбик за е, да направи встъпление във втория панел. Искам да припомня, че предвиждам две минути за всеки оратор, ако желаете дебатът да протече спокойно. Не, не, не, не, четири е, са заявките, десет, десет. Комишна. Добро утро! Господа комисари, уважаеми госпожи и господа, поздравявам ви в началото на втория панел. Ние няма да говорим толкова за научните изследвания, ще говорим за развитието и за това, че няма задължения а, е, да се а, е, финансират а, е, действия и програми, свързани с прекъсване на бременността и с определени изследвания. Забраната а, на абортите а, може би не е, най-подходящото средство, но при всички положения а, не бива да залагаме на а, прекъсването на бременността, когато говорим за развитие. Целите на инициативата междувременно вече бяха разяснени. Нека да започна с това какво всъщност не желаем в рамките на тази гражданска инициатива. Ние не желаем забрана на абортите. Ние не желаем да се намесваме в националното законодателство по отношение на прекъсването на бременността. Инициативата е един от е, нас е, не желая в никакъв случай да намали е, възможностите за развитие, особено по отношение на здравето на хората. Инициативата един от нас призовава политиката за развитие е, и за помощ за развитие да зачита и правото на неродения живот. Да подобрява е, медицинската инфраструктура, най-вече по отношение на репродуктивното здраве. Един от нас е, призовава за е, повече е, здравеопазване за репродуктивно и сексуално здраве и за възможности за сигурен, е, безопасен живот. В този смисъл ние призоваваме за прекратяване на финансирането на европейско равнище, предназначено към за програми, е, които е, са свързани с прекъсването на бременността. 5067 е, е номерът на регламента, който всъщност дава възможност за оказване на такава помощ на европейско равнище. И а, е, Международната конференция по въпросите на населението и развитието, ICPD, е, създаде една програма за действие, която е, би трябвало да бъде много стриктно наблюдавана, защото в регламента се предвиждат определени помощи именно за програми, свързани с прекъсване на бременността. А те са в основата на плана за действие на ICPD. Европейският съюз никога не е приемал альтернативна дефиниция за репродуктивно здраве е, е, която е, всъщност е заложена в дефиницията на човешкото здраве и на възможността за подпомагане на абортите в програмата на ICPD. Но програмата на ICPD всъщност не е пряко свързана с абортите. Съществува определена връзка между ICPD и финансирането на Европейския съюз. При всички положения програмата за действие на ICPD не е задължителен правен инструмент. Освен това, ние в никакъв случай не предвиждаме в програмата за действие на ICPD отпускане на финансови помощи по линия на Европейския съюз. Съществува такава възможност, но тя не задължава по никакъв начин Европейската комисия. И така в е, е, документите на ICPD е, и в изявленията, официалните изявления, няма да срещнете нищо подобно. Ако изобщо има някакви изявления, свързани с прекъсването на бременността, то не е свързано по никакъв начин с финансиране. Така че програмата за действие на ICPD не е всъщност с задължителен характер и не е в центъра на нашето внимание. В някои случаи прекъсването на бременността е, е, е в рамките на законодателството е, и е, е, обосновано, в някои случаи не. Оправдано и необосновано. Е, ще се опитам е, да се спра на тези е, е, аспекти. Е, ние в рамките на защитата на репродуктивното и сексуалното здраве предвиждаме и възможността за прекъсване на бременността, когато са на лице определени предпоставки. Организацията ICPD се опитва да привлече една голяма част от финансовата помощ, отпускана от Европейския съюз, но за целите на репродуктивното и сексуалното здраве. 144 милиона е, долара е, бяха отпуснати по линия на е, държавната помощ е, именно за е, здравеопазване в е, определени е, региони в рамките на е, 2011-2012 година в този период и е, една голяма част от средствата, които се отпускат за тези цели, всъщност са именно европейски средства. Но организациите, за които говоря, смятат, че в списък от услуги, които могат да предоставят, са включени и прекъсване на бременността по различни причини и то, когато това става по медицински съображения и когато Е, са на разположение съответните е, е, условия, включително и квалифициран персонал, както и лабораторни изследвания, които говорят за необходимостта от прекъсване на бременността. Но тревожна е тенденцията на увеличаване на прекъсване на бременността от 2011 година насам с 31%. Европейските стандарти е, определят е, е, условията за отпускане на финансиране за сексуално и репродуктивно здраве от 2010 са отпуснати повече от 12 милиона именно за сексуално и репродуктивно здраве, е, което доведе и до увеличаване на употребата на е, контрацептиви, както и до е, нарастване на броя на прекъсванията на бременността. Това са проекти, които се финансират и насърчават от Европейската комисия информацията, която е представена на сайта на Европейската комисия, всъщност е непълна. Не са отразени търговските интереси, индустриалните интереси, които стоят зад финансирането на тези проекти. Uh а, а пряко заинтересованата индустрия всъщност би могла да реализира а, приблизително 130 милиона евро годишно а, от а, финансирането на тези проекти, които водят, както казах, до нарастване и набрая на прекъсванията на а, бременността и на а, а, използваните контрацептиви. Комисията би трябвало да актуализира е, данните, е, които е включила в е, споменатата вече публикация. Това бе и предмет на разговори в Страсбург, както и тук в Европейската комисия. Има един проект на Mary Stops International, MSI – 6807 са абортите, които са подпомогнати по линия на програмите на Mary Stops International. 45 000 са абортите. 6807 единствено в Бангладеш, но и в други развиващи се страни. Има филиали, които работят по тази програма. Е, и ние виждаме какви са резултатите. Е, има и още един четвърти е, проект, финансиран с 730 хиляди евро, който е предназначен именно за насърчаване на абортите с цел да се защити живота на майката да се е, предостави е, обучение е, на съответните специалисти, които извършват абортите, да се предоставят съответните средства и за администрацията, която отговаря за тези въпроси. И така проектите в Боливия, Гватемала и Перу изключват е, е, аборти, е, освен тези, които са по медицински съображения. 1 милион и 700 хиляди евро е финансовата помощ за тези проекти. Също времено има и няколко спешни отделения за контрацепция, които също получават средства. Но, когато говорим за контрацептивни средства и контрацепция по а, неотложни медицински съображения, трябва да имате предвид, че става дума най-вече за а, е, така наречения химически аборт. Проекта в Бангладеш, който започна през 2005 година, е, е финансиран е, от е, Европейската комисия и също времено той насърчава на така нареченото регулиране на месечния цикъл. В клиника на практика се извършва нещо като аборт в ранния стадий. Така наречената менструална регулация, menstrual regulation, е на практика не законен а, а, аборт, който се предприема в медицинско заведение. Една твърде съмнителна операция от гледна точка не само на здравето на жената и на правото на живот на зародиша, но и от гледна точка на редица други етични въпроси ние е, много бързо е, бихме могли е, да постигнем публикуване на всички документи, свързани с дейността на ICPD. Когато се говори за регулиране на месечния цикъл, всъщност се използва метода на изваждане на зародиша с вакуум. Това означава на практика, че още преди жената да се е подложила на преглед за установяване на бременността или на тест за бременност, се предприемат е, тези е, е, действия за регулиране на месечния цикъл в кавички, така че това е унищожаване на зародиша. Това се отразява много неблагоприятно и на здравето на жената и на практика става дума за една насилствена операция, която разрушава плацентата. Много а, а, неприятни са последствията а, а, при едно подобно вмешателство в а, организма на майката и а, а, това ранно унищожаване на фетуса. А, дори и фетуса, т.е. зародиша в първите часове и дни след зачеването, след оплождането на яйцеклетката е човешки живот. А това означава, че се унищожава човешко същество. И в страни като Бангладеш има и материални физически доказателства за е, е, е, абортите, които са извършени, но тези доказателства се укриват до този момент твърде успешно, моментално се унищожава, така че не може да се проведе и наказателно разследване и наказателно производство. Това на практика означава не зачитане на правото на живот. В Бангладеш това е страната, която е най-силно засегната от тази порочна практика. Има около 50 повече от 50 хиляди операции за менструално регулиране годишно. Това е на практика прикрит аборт. Виждаме съществени проблеми Във връзка с европейското финансиране на проекти за сексуално и репродуктивно здраве. И затова а, а, ние смятаме, че метода за а, а, извеждане на а, фетуса с а, вакуум а, би трябвало да бъде преустановен. А, и да не се допуска. Същевременно материалите след подобни действия би трябвало да могат да се разследват в лабораторни условия и да послужат, ако трябва, и за целите на наказателното преследване. И така стигам до заключенията. Дали е, насърчаването на е, абортите е, в миналото, е, което е ставало не без участието, включително и финансовото участие на Европейската комисия, е, е законно или незаконно, е, това е, е друг въпрос. Ние при всички положения е, обръщаме поглед към настоящето и към бъдещето. И обръщайки се към комисаря Пибалкс, е, казвам, че в момента е, помощта за развитие, която се отпуска по линия на Европейската комисия, трябва да отговаря на високите стандарти за защита на всяко човешко същество, за защита на здравето на майката. И ако комисията смята, че не би трябвало да се отпускат финансови средства за аборти, микрофонът на оратора е спрян, тъй като превишава времето. Последно изречение, казва госпожа Кубик. Това, което трябва да помислим е как е, да се подготви е, законодателно предложение, е, което да има дълготрайни, дълготрайно действие и да има по-благоприятен ефект върху здравето и на майката и на човек. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кашман. Първо, процедурно предложение. Мисля, че е крайно неуместно тук да се представят или очернят организации, които не са предупредени които не са поканени, за да могат да изложат тяхната гледна точка. Надявам се в бъдеще е, да подобни изслушвания, когато една организация се представя от друга организация без тяхното съгласие, е, ще протичат така, че всеки да може да изложи собственото си мнение. Това е демокрация, а не да говорим за другите, а да излагаме собственото си мнение. Госпожо председател, е, е, зная, че има малко време така. По помощта за развитие милиони жени е, са подпомогнати и това е голямо постижение. Комисията в е, за, за развитие смята, че това е важен въпрос това напълно отговаря на поли... дългосрочната политика на ЕС за подпомагане, т.е. заедно с Европейския парламент да намерим решение. Е, що се отнася до международните актове за семейно планиране и сексуал... свобода на сексуалния избор, е, ние искаме да подпомогнем намаляването на майчина и детската смъртност. Ние сме поели международни ангажиментни като плана от 2010 година на Генералния секретариат на ООН за защита на майчинството и детството е, е, също ангажимента на Г8 за подпомагане, да не говорим за международния консенсус относно международното подпомагане в целите на хилядолетието като е една от целите, изрично е посветена на здравето на майките и Международната конференция на развитие, където изрично е, се споменава, че там, където е разрешен аборта, той трябва да се извършва по безопасен начин. Европейския парламент е, подкрепя също виждания за, за законността на парламента, така че ние трябва да запазим тези а, е, свои приоритети. Достъп до приемливо и достъпни е, услуги в, за сексуалното и здраве и възможността за раждане на здрави деца, включително доброволно семейно планиране, достъп до безопасен аборт и контрацептиви, е, както и други въпроси, както и не бива да се допускат въпроси за сексуална дискриминация, насилствено стерилизация и така нататък. Всичко това е свързано с за майката и детето, грижи за предотвратяване заболяване, успини, заразяване с вируса на ХИВ и така нататък. Инструментът за сътрудничество, и това е одобрено от парламента, включва своите приоритети относно здравето на майката майката и детето и правото на сексуално здраве и опазване на майчинството и детството. А ако тези 29 милиона европейски пари от е, се посвещават за това, те трябва да отиват за съответните цели. Почти 800 жени в целия свят умират ежедневно по време на бременност или майчинство. Трека да разбираме правилно въпроса за абортите. Не можем обаче да подценяваме правата на жените, защото стриктното ограничаване на, на абортите ги намалява през 2008 година техния брой е 29 на 1000 в Африка и 32 на 1000 в а, Латинска Америка, а в страни, където е, абортът е разрешен, цифрата е 12 на 1000. Виждате разликата, когато жените нямат Жените, подчертавам, нямат достъп до безопасен аборт. Те търсят места, където това може да стане В противен случай ще осъществят незаконен аборт. Над 20 милиона жени, повечето от тях от бедни страни, посягат ежегодно към, без, към опасен е, е, аборт, използвайки най-примитивни средства е, и включително отрови е, което води до много случаи на смъртно, смъртен летален изход без медицинска помощ. Нека да не забравяме, че човешките права без дискриминация и без налагане на чужда воля са истинските права. Информация, образование, достъп до услуги и обслужване водит до резултати, драги колеги, които са по-добри и това е едно по-продуктивно общество и повече, по-голям брой спасени човешки животи. Благодаря. Благодаря на Майкъл Кашман. в по-нататъчния ход на нашия дебат е, ще бъдат зададени въпроси от е, колеги и парламентаристи, членове на Европейския парламент. Те вече са се записали. Започваме с е, господин Шимански и господин Лигоко. И сега давам думата на господин Шимански. Благодаря. Мисля, че най е тайна за вас, че много неправителствени организации извършват помощ за развитие и дори се хвалят с това, че е, дават възможност за аборти в държави, където абортът е забранен. Има много е, доклади за това. IPPF и MSI, въпреки това получават милиони евро от е, европейския бюджет. Въпросът възниква и се поставя последния начин. Защо комисията, Европейската комисия, действа така, като че ли не вижда, че парите на европейските граждани не се изразходват съгласно международните норми и европейските норми? Защо Европейската комисия си затваря очите в този случай. Майкъл Кашман правилно посочи, че има такива страни, където абортът е законен. Обаче означава ли това, че Европейският съюз трябва да се ангажира в страни, където абортът е незаконен. Разбирам, че тук има различия в мненията. Може би трябва да отправим поглед към Перу, към Гватемала, да отидем там и можем да се опитаме да убедим хората, че би следвало да действат по друг начин. Обаче, ако не сме в състояние, или по-скоро ако те не са в състояние да направят това, не би трябвало да ги опрекваме. Мисля, че е, в е, тази или онази страна, която решава относно достъпа до аборт, тя решава и относно свободите. Ние не искаме да даваме лоши съвети. Мисля, че трябва да а, се държим далеч от всичко това, особено когато действаме като институции. Наистина, искате ли да се подпишете за това парламентът да контролира изразходването на средства в трети страни? Много често неправителствените организации извършват незаконна дейност тези страни. Госпожа Легико или господин Легико. Struck by a difference of language with Sofia Kubi uh, described Uh... Благодаря, госпожо председател. А, това, което бе описано, действително е ужасяваща практика. А, но от друга страна, политиката на практика поощрява подобна порочна практика и човек си задава неминуемо въпроса какви са е, е, постиженията на Европейския съюз и можем ли винаги да се гордеем от тях? Става дума за е, процесите и процедурите в европейските институции. Не трябва ли да ги преразгледаме? Ако госпожите и господата в Европейската комисия действително се съобразяват с етични правила, би трябвало да подложат на преоценка тези процедури и правила, които самите те са измислили и които са наложили. Вярват ли наистина, че всичко това е законно? Смятат ли наистина, че става дума за един хуманен принцип? Изключително шокиращо е всичко онова, което чуваме тук и също времено шокиращо е и а, а, поведението на а, някои чиновници и служители в а, а, европейските институции, които смятат, че а, всичко е прекрасно и а, че те се движат по линия на закона. Както казах преди това, а, е, много рядко се случва тук в този парламент е, да се провеждат подобни дискусии, защото е, и тук в парламента има прекалено много хора, които не само че лансират подобни практики, но дори се гордеят с тях. И те, за съжаление, са повече и ръководят нещата. Господин Касини, след това госпожа Слабовски. Искам да се спра на най-важните моменти. Ще бъда много кратък. Само един въпрос имам. Европейският парламент и европейските институции трябва да дадат отговор на въпроса дали човекът е човек от момента на зачатието. Благодаря благодаря на господин Касини за краткостта, госпожа, за е, е, това, че сбърках и вина, и името на госпожа Заборска. И така, е, Имам два въпроса и кратък коментар. Неодавно изпратих, отправих въпрос към Европейската комисия, тъй като не получих отговор, ще повторя този въпрос. Дали Европейската комисия финансира сдружения, които пряко или непряко подпомагат абортите, както сочи и доклада на организацията European Dignity Watch, защото ако е, това става и се хвалим, че финансираме и подпомагаме страни в затруднение. И това става с пари на, европейски, на Европейската комисия. Е, мисля, че трябва да се замислим. Господин е, еврокомисар, в, в отговора на еднократни въпроси, вие отговорихте, че въпросът за абортите не е от европейска компетентност, но в рамките на външната дейност вие поемате международни ангажименти, които финансирате. Не трябва ли да възприемем общ глобален подход, както в Европейския съюз, така и в външната политика на Европейския съюз? И накрая, понеже имам още маничко време, Инициативата, инициативата на гражданите често е, се представя като карикатурно и изкривено, като чисто католическа е, инициатива. Нека да кажа, че християните не са второкачествени граждани на Европейския съюз. Ние сме граждани като всички останали и те са задължени да дадат своя принос за общото благо на своите страни на Европейския съюз защото хартата на основните права се обявява против всякакви форми на религиозна дискриминация. Съжалявам, че госпожа Луначек не е тук, защото обърна, тя каза, че говори, че това е християнска, дори католическа инициатива която се предлага като законодателна инициатива към Европейската комисия. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Гомес и след това ще последва отговор от господин Маркос Корнаро от Европейската комисия. Въпросът ми е свързан с това, което госпожа Заброска току-що каза. Как определяте коя е организацията, която пряко или непряко е замесена в насърчаване на абортите. Какво искате да напостигнете? Да няма финансиране за е, значими услуги в помощта на майчинството и детството семейно планиране, защото точно за това става дума. Това е предложението, което бе а пропо отдавна такова предложение имаше и в САЩ, пред администрацията на Буш го прие. И какви бяха резултатите от е, развиващите се страни, включително финансирането на услугите за семейно планиране и увеличаване броя на абортите в е, субсахарска Африка. Това беше резултата. И аз отново ще повторя въпросите, повторя въпроса каква е връзката на фундация Вита с Европейския център за закон и правосъдие, където се налага евангелистския фундаментализъм на преподобния отец Робъртсън. Искам да чуя отговор. Много ви моля да не усвирквате изказването, да няма викове в залата. Господин Корнаро, а извинете, поправя се председателката. А, господин Корнаро, да, да. Извинете, просто малко бях разсеяна в случая, обърках името. А, господин Касини. Не, госпожо председател. Аз е, вече взех е, думата веднъж. Е, искам само сега да се обърна с поглед към загрижеността. Ние не сме обърна, изразена тук. Ние не получаваме средства от Американски фундации. Господин Корнаро, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Генерална дирекция развитие се радва, че може да участва в тази дискусия. За нас е чест. Благодаря, че ми давате думата. Бих желал да коментирам изказването на госпожа Коби, която разгледа е, инициативата в един по-широк контекст. Господин Кешман е, говори най-вече за изпълнението на нашата политика в областта на развитието. Благодаря му за това. Е, ще ви кажа, че е, съществува прозрачност и отчетност по отношение на нашите действия и никакви дейности, е, които получават е, финансиране от е, европейските фондове, от европейския бюджет, не могат да бъдат прикрити по никакъв начин от никоя институция. Ние трябва да направим разграничение между дейностите, които експлицитно финансираме и за които се отчитаме като комисия ще намерите е, доклад е, е, за неправителствените организации, които получават такова финансиране. Когато става дума за финансирани от европейския бюджет дейности на неправителствени организации, ще намерите информация за това на сайта на комисията и при всички положения ние наблюдаваме много отблизо тези програми и проекти, които финансираме. Бяха споменати две организации тук, като организации, които извършват потенциално съмнителна дейност. Около 2% от а, е, е, средствата, които отпускаме а, е, а, за здравеопазване, всъщност са за репродуктивно и сексуално здраве. И ние действително се гордеем, да, гордеем се с а, това. И смятаме, че този процент трябва да се увеличи от 2 на 5% и се надяваме, че това ще стане а, през следващите години. А, Междувременно вече е, е, бяха постигнати немалко е, резултати в резултат на това финансиране. Освен е, въпроса, свързан с е, прозрачността е, и е важно да кажем и къде точно трябва да виждаме мястото на организациите, които вече бяха споменати тук във връзка с помощта отпускана по линия на комисията. Е, е, ние е, действително не сме публикували абсолютно всичко, което фигурира в документацията във връзка с програмите и проектите, които финансираме, но същественото е публикувано. Уверявам ви. Трябва да обърнем внимание на всички тези драстични подробности във връзка с практиките, е, използвани в Бангладеш. Благодаря ви за тази информация. Те ще бъдат обект на специално проучване. Но трябва да ви кажа, че е, мерките, които е, финансираме, всъщност не са предназначени единствено за е, Бангладеш, а и за много други страни. И нашата генерална дирекция си дава сметка, че дейността ни е твърде деликатна и че трябва да се развива в рамките на едни международни стандарти, които въжат много често на хартия. Трябва естествено да провеждаме и съответните изследвания на място, за да защитим надлежно населението. При всички положения подкрепяме инициативата като възможност за обмен на мисли по този много важен въпрос и благодарим на инициативата на парламентарните комисии да проведат дискусията тук. Нека, за да приключа, да кажа още нещо съвсем ясно и категорично заявявам, че ние не насърчаваме прекъсването на бременността и не насърчаваме е, финансово, е, а и на думи е, е, никакви дейности и проекти, свързани с абортите. Всъщност, е, основната цел на е, помощта, която се отпуска по линия на комисията е защита на репродуктивното и сексуалното здраве, защита на майката и на детето. Благодаря ви. Благодаря, господин директор. Сега за няколкото минути, които ни оставят, ще дам думата на господин Попинг за заключителни, заключително изказване. След това ще дам думата на колегата от Комисията по петициите и след това самата ще кажа няколко заключителни думи, за да приключим сутрешното заседание. Господин Пупинг, имате думата. 10 е, минути ли ми давате, както е по програмата, ще потвърдите ли? Е, ще за да, споделя време, да си поделя времето с някои от колегите в встъпление. Встъпително само ще кажа, че априори няма проблем с смъртността сред майките, но е правилно да се говори, да се поставя този въпрос на равна нога с е, абортите. Майчината смъртност се дължи на международната здравна и санитарна инфраструктура и да не се използва като претекст за подпомагане на абортите. Ако Европа иска да помогне на тези страни, нека това стане по наистина полезен начин, като насочи вниманието си към причините за аборта е, и научните данни за това в е, страните, особено в Африка, където има наистина висока смъртност, статистиката показва, че има по-голяма, по-висока смъртност сред жените, отколкото в страните с ограничения в аборта. Така че аборта е една, една от причините за женската смъртност. Това е, трябва да бъде приоритет на Съюза и на последователност, на логична последователност в европейската политика. Да не се финансират изследвания, които а, водат до унищожаването на амбрионите и по този начин да прилагат защитата и респекта на достоинството и при абортите. Не можем да предлагаме двоен стандарт, предлагаме двоен стандарт в приложението и в изследванията. Сега ще помоля госпожа Латуре, моята от нашата организация, да вземе думата също. Muchas gracias. Благодаря. Политиката за развитие на Европейския съюз. Това е записано в третото заглавие. Става дума за а, намаляване и дори премахване на безността. Господин Кашман каза, че Европейския съюз има известни задължения по отношение на аборта и мисля, че това трябва да се постави във връзка с борбата с бедността и подобряване на, на човешкото здраве. Това са секторни политики, които са свързани с правата на човека и социалното развитие, поради което нашата инициатива се вписва в в рамките на политиката за развитие и то по много смислен начин. Ние искаме да се спазват правата на човека, да се води борба срещу бедността, обаче да няма финансиране на мерки за а, насърчаване на аборта, които нарушават човешкото достоинство. Трябва да се намери положително решение в борбата с бедността и отстраняване на всички недостатъци. Що се отнася до аборта, тук няма нищо ново. Това е реалността. Мисля, че трябва точно да осъзнаем какво представлява абортът. Господин Кешман цитира различни цифрови данни, представи и своето лично мнение, а именно, че жените сами могат да решават какво да правят с тялото си и че е, цифрите за извършените аборти са ужасно високи. Абортът е, е едно жестоко деяние, с което се унищожава живот, дори при животните не се прави така в развитите и по-малко развитите страни. Този проблем не се решава по този начин. Не можем да се борим с бедността, като елиминираме бедните. Ние посочваме, че абортът не е медицинска процедура, свързане с рискове за здравето и дори тези, които подкрепят аборта, признават този факт. На техните конгреси ние сме свидетели, че всеки ден в болниците са починали много повече жени отколкото да речем при е, други случаи. Аз не искам да говоря и за психологическите последици от е, аборта. Имам предвид, че опасността от заболяване е много по-голяма. Имам е, предвид е, това, че когато детето или майката по време на бременността се разболеят, се нуждаят от нужни, от е, добри медицински грижи. Има, разбира се, жени, които не получават достатъчно здравни грижи и на тях трябва да се помогне помогне. Абортът със сигурност е една от е, основните причини за високата смъртност на майките. Шри-Ланка, Чили и други страни имат много рестриктивни закони по отношение на аборта и имат е, една от най-малката майчина смъртност и а пък има страни като Непал, Бутан и други, които легализираха аборта, там а, смъртността сред майките е висока. Така че ако направим анализ от 2012 година, господин Ранци, виждате, че а, страните са различни. 20, 87% от смъртните случаи при майките се дължат на недостатъчни здравни грижи, 13% се дължат на аборт аборти. Мисля, че трябва да подобрим грижите за бременните жени и да се погрижим да се а, признае факта, че абортът не е обичайна медицинска и призната медицинска процедура. Ние смятаме, че абортът е несъвместим с едно цивилизирано общество, така че тук не е достатъчно да цитираме само тъмните цифри. Е, ние тук можем да кажем, е, че става дума за жестокост, която не можем да си представим. Например, в Испания е, мога да посоча, че последните цифрови данни са 130 хиляди преди либерализирането на аборта води до повече аборти. Е, ние искаме гражданите на Европейския съюз да осъзнаят, че помощта за развитие всъщност подобрява условията за живот на хората и това е нейната задача. Не става дума за медицински въпроси, а става дума и за друга компания. Правомощия на Европейския съюз, именно, че всички жени трябва да имат достъп до адекватни грижи по време на бедността, адекватни грижи по време на раждането, достъп до е, хигиенни средства, медикаменти, антибиотици. Разбира се, това се отнася и до кръвопреливането. Става дума за мерки, за програми, в които, да речем, се предвижда осигуряването на повече храни от селското стопанство за милиони хора. На пръв поглед това е второстепенна, но много важна мярка. Трябва да се борим срещу бедността, срещу сексуалните насилия от членове на семейството. Също така профилактиката, медицинската профилактика трябва да получи нов тласък в третия свят и трябва да се осигури образование за мъжете и за жените. Мъжете също трябва да носят своята отговорност. Полигамията и многоженството трябва да бъдат обект на борба от наша страна. Жените не са само средство за възпроизводство. Всеки трябва да носи своята отговорност и е, то по отношение на възпитанието на децата. Тази отговорност не се носи само от жените. Много беше казано за иглите за плетене и така нататък като средство за аборт, но има и други жестоки методи за аборт и при най-добри условия тези практики трябва да бъдат забранени. Трябва да се защитава живота на майките, на децата, защото детето всъщност е отделно, самостоятелно човешко същество. Затова трябва наистина да си помислим дали с тези проекти гласуваме за или против човешкия живот. Става дума за нов етап, е, подчинен на целите на човечеството, трябва да се забранят манипулациите с различни клетки и трябва също да се осигури зрял подход към тази тема, най-вече на интелектуално равнище. Проектите, които защитават живота, трябва да бъдат насърчавани. Има много положителни резултати. Много често това са малки организации, които ръководят тези проекти и които вършат много добри дела. Европейският съюз не може да предоставя финансови средства от други проекти за помощ за развитие. Инициативата е събрала почти 2 милиона подписи в Европейския съюз, което показва, че има широка обществена подкрепа за това да се обмислят наново всички тези аспекти, да се тласнат в нова посока, така че да се защити живота във всичките му фази и условия. Естествено, ние не трябва да забравяме това, което е станало в миналото. Желаем да бъдем конструктивни, желаем да дадем нашия принос за тези 2 милиона души, които подписаха тази гражданска инициатива. Става дума за културата на живот, която трябва да се създаде. Това би било в полза на всички. Е, не става дума за идеология лява или дясна. Не, мисля, че е, правата на човека не могат да се поставят на дискусия. Става дума само за един прост факт е, всички управляващи органи трябва да предлагат защита на човешкия живот. Аз мисля, че точно това е и целта на нашата гражданска инициатива. Е, и така, 45 е, секунди имате още и след това ще дам думата на колегата от е, комисията по петициите. Благодаря за заключенията, благодаря за този дебат. Много важен дебат. Това за нас не е края. Това е едва началото на инициативата, началото на законодателната процедура и ние бихме искали в следващ, през следващия дебат, е, следващия мандат този дебат да продължи. Е, е, очакваме комисията да прецени политическата възможност, която ви се предлагат от тези 2 милиона подписа. Ви имате двойна а, отговорност, морално-етична и зачитане на демократичните политики. Така че благодаря председателката. Господин Тар, имате две минути. Благодаря, госпожо. Изслушването би трябвало да е, служи е, за това да разшири хоризонта на всеки един от нас е, и това най-малкото постигнахме днес, поне за себе си го твърдя. Хубаво е, че разбрахме какво точно се случва в рамките на тази гражданска инициатива. Започваме сега дебата, всъщност не го приключваме. И е, очевидно през е, следващия легислатурен е, период е, Европейския парламент ще продължи този дебат. Става дума не само за природно-научни теми, става дума за е, изключително важни етични аспекти, които трябва да продължат да бъдат в центъра на нашето внимание. Комисията по петиции ще продължи да ги разглежда. Благодаря. Благодаря. С това стигаме до края на това изслушване в рамките на процедурата за гражданска, европейска гражданска инициатива. Вашата, официално приемаме вашата инициатива. Сега продължаваме по обичайната процедура, за да видим как ще се развият нещата. И тъй като мандата ни клони към края си, несъмнено следващия Европейски парламент ще продължи работата. Искрено се надявам, че и Европейската комисия ще излезе с своите възможности по този въпрос. Що се отнася до мен лично, ако позволите да се изкажа е, в качеството си на председател на правната комисия относно правното основание, ще продължим дебата, е, да, за да изясним въпроса за аборта и е, легализацията темата на абортите. Какво е отношението на вашата инициатива? И това е въпрос на държавите членки. Това... Казвам ви какво ще проучим. Е, Дебатът приключи и слушах ви е, до края, говорихте много и за въпроса за абортите. За това ги споменавам. Благодаря на превод, пре, председателката любезно благодари на преводаческия екип, който работи малко по-дълго. До нови срещи в новия мандат на новоизбрания Европейски парламент.